Buenas tardes a todos. Добър ден! Аз ще председателствам заседанието на испански. Уважаеми колеги, на 5 септември 2019 координаторите на комисията Либе решиха да се проведе размяна на мнения в тази комисия относно въпроса, който е много чувствителен за децата на чуждестранните бойци, които са задържани в Сирия и Ирак и евентуалното им връщане или репатриране в Европейския съюз. Също беше взето решение да се поканят под комисиите Друа и СЕДЕ, за да участват и те по тази точка от дневния ни ред и да участват в размяната на мнения по този въпрос. Като се има предвид какви са последните събития от региона, както и това, което беше представено в съдилищата на много държавите членки, което доведе до някои отговори. Но всичко това показва, че има разнообразно отношение в Европейския съюз. Затова е необходимо да се проведе един подобен дебат. Можем да кажем, че трябва да има европейско решение на проблема и аз искрено се надявам, този дебат да допринесе за намирането на общо решение в полза на всички заинтересовани. Имам удоволствието да Приветствам с добре дошли председателите на Друа и Седе, госпожа Арена госпожа Лазо, както и на колегите. И бих искала да дам думата. Първо искам да дам думата на госпожа Лазо да направи кратко встъпително изявление. преди да изслушаме поканените гости и да пристъпим към обсъждане с членовете на комисиите. Това ще допринесе за подобряване на ситуацията. Доколкото ни е известно, има в залата за гости представители на семейството на някои от задържаните лица. Ние искрено бихме искали този дебат да доведе до едно по-координирано действие от страна на Европейския съюз. Искам да представя госпожа Мелика Мали, госпожа Мари Доминик Парент, е, Грис Буталис, е, Сара Верковен, Лакел, госпожа Гилдис, Караман, Фатиха Лаха, Натин Лока Росо, Гита Белхах, Навила Масус. Искам да ви приветствам с добре дошли в нашата комисия и ви пожелаваме всичко най-добро. Тъй като госпожа Арена и госпожа Лазо вече са тук, бих искала да дам за по две минути първо на госпожа Лазо, след това на госпожа Арена – така както посочи секретарията. Добре дошла, госпожо Лазо. Имате думата. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ти, скъпа майте. Темата, която разглеждаме, е една много болезнена тема и това е едно положение, което е нетърпимо. Това е трагедия, която вече 8 години наблюдаваме в Сирия. И това засяга Множество деца, особено сирийски деца, за които никой не поема отговорност за страданието, което им е причинено. Като се има предвид драмата на децата в Сирия, има и такива, които ни засягат конкретно. Това са децата на джихадистите, които са били принудени да последват родителите си в Сирия и сега се намират там. Те нямат нищо общо с престъпленията, които биха могли да извършат техните родители, но те непрекъснато са подложени на страдания. Техните родители са приели да ги подложат на тези страдания, защото искаха да създадат калифат, което не стана. Даеш водят, носят огромна отговорност. Но ние, европейците, трябва да се запитаме каква е нашата отговорност. Може ли да ги оставим а, там, в лагерите, при най-ужасяващи условия, а, да изпитват най-ужасяващи лишения. Трябва да реагираме. Някои от държавите членки правят опити а, да върнат най-уязвимите и ние поздравяваме тези усилия но те се натъкват и на трудности. Тези трудности трябва да са добре познати, тъй като те са доста тежки, свързани с сигурността в лагерите, в района, също отказът на много от жените да пуснат децата си да тръгнат от там. И така, аз считам, че ние знаем какво трябва да направим, но трябва да видим какво можем да направим. Да оставим децата на произвола няма да подобри нашата сигурност, но това ще намали нашата хуманност и въпросът, който поставям днес, да се надяваме, че няма да е твърде късно. Благодаря много, госпожо Лазо. Госпожо Арена, имате думата. Благодаря. Благодаря за поканата за участие в тази размяна на мнение, свързана с децата на чуждестранните бойци. Това е тема, за която не обръщат много внимание реално доста от правителствата, както каза Натали. И да ги оставим в това състояние няма да реши проблема. Не трябва да забравяме, че децата в условия на конфликт, особено децата, чието родители са извършили престъпления, се остават деца. Те остават преди всичко деца и жертви и за това трябва да се ползват от закрила. Докладът на международните специализирани хуманитарни организации говорят за психологичното въздействие, което е, оказва върху е, децата ситуацията на конфликт и насилие и това има краткосрочни и дългосрочни последици за техния живот и когато пораснат, което се отразява на обществото. Разбира се, нещата никога не са необратими Педопсихиатрите знаят, че децата са доста устойчиви и ако децата получат нужната подкрепа рано, чрез програми и нужните средства, ще могат да преодолеят травмата от войните и да се прекъсне по този път този порочен кръг. Необходимо е да имам предвид, на 20 ноември ще се проведе среща относно Конвенцията по правата на детето. Този тази конвенция е най-ратифицираният документ в света и тя посочва, че до 20 години едно дете, дете има право на националност и на закрила на своята идентичност, да живее с родителите си, както и да се събере с семейството си, да се защити срещу лошо отношение, да се върне в своята страна. И ако страната, която която е, а, има по-силно законодателство, което го защитава повече, отколкото предвиденото в конвенцията може да остане там. Но трябва да държим сметка за общественото мнение. Все пак не можем да оставим а, тези деца Темата е сложна, но задължението да защитим децата трябва да има превес на всички политически съображения. Разбира се, ние знаем, че има също шантаж, който се упражнява от родителите върху някои от децата в лагерите. Но не трябва да се боим. Трябва да бъдат съдени онези, които са извършили престъпления срещу човечеството. Днес ние се връщаме от среща в Нью Йорка. Срещнахме с Енешка Ламар, специален докладчик на ООН за извън съдебните решения. Очевидно е важно да се съдят бойците там, където са извършили престъпленията, там, където а, са техните жертви. Но трябва да се защитят а, децата а, и чрез а, даване права на техните родители. Благодаря, госпожо Арена, за вашите думи. Уважаеми а, дами и господа, сега ще преминем към изслушване на нашите гости. Най-напред ще дам думата на координаторите, след това на заинтересованите депутати от Либе и от Друа. Като се има предвид, че ни е ограничено времето, ви моля да кажете на ранен етап на секретарията на Либе, че желаете да се изкажете. По този начин ще можем по-добре да разпределим времето. Когато направим разчета какво е възможно, ще бъда неумолима. Зная, че всички имате важни неща, които искате да споделите. Така че ви моля да се държите добре. Мария Доминик Пара, служител по правата на човека от Регионалния офис за Европа към службата на Върховния комисар по правата на човека на ОНЕ. Давам ви думата максимум за 10 минути. Имате думата и ви благодаря много за вашето присъствие. Благодаря много на комисията Либе, че организира тази размяна на мнение. Благодаря, че пред покани е, представители на Върховния комисариат на беженците до дне. Нека да представя работата на е, бюрото ни по темата. Ние сме активен член на Глобалния пакт за борба срещу тероризма, включително в областта на, е, на наказателното правосъдие, предотвратяването на насилието и тероризма и интеграцията на въпросите за половете. Смятаме, че е необходимо да се спазват всички права на човека и да се имат предвид правата на жертвите. Изготвили сме насоки за реагиране на заплахите, които възникват при присъствието на чуждестранни бойци. Има и други документи, които ще споделя с секретарията на Либе. Имаме служба в Беруп, част ме от мисията в Ирак и е, е, участваме в е, комисията за разследване за Сирия в Женева. Във връзка с конвенцията за правата, за правата на детето, всички е, е, деца са деца до 18 годишна възраст. Различни деца са засегнати от дейността на чуждестранните бойци а, на, трябва да се имат предвид. Това са деца, които са или жертви, или свидетели, или са членове на семействата на чуждестранни бойци. Има и деца, които са били принуждавани да бъдат а, войници. Има и деца, които са родени в а, следствие на изнасилване. Независимо от това към коя група принадлежат децата, е, в ООН има много е, силно убеждение, че те трябва да бъдат репатрирани. Изпълнителният директор на ОНИЦЕВ призова правителствата да репатрират децата преди да е станало твърде късно. Комисията на ОНЕ по правата на детето препоръча на Белгия през феврари тази година да улесни репетирането на всички белгийски деца и там, където е възможно и на семействата им, независимо от възрастта им или от степента на подозряно участие в въоръжения конфликт. Това беше споменато последно и на експертната конференция – организирана от комисаря по правата на човека, където комисаря потвърди, е, че репатрирането на, на децата от конфликтните зони е единствения правомерен а, начин на реагиране, който да съответства на международното право. В малкото време, с което разполагам, ще се спра на положението в Сирия и Ирак на задълженията на правителствата, независимо от това дали тези деца а, а, са, са подозрени в нарушаване на права на човека. И накрая, съображенията свързани с сигурността и по-широкия въпрос за предотвратяване на тероризма. А, за положението на място има деца, които са блокирани в две страни, които се сблъскват с много тежки хуманитарни обстоятелства. В Ирак има близо 1 милион и 800 хиляди вътрешно разселени лица и 6 милиона и 800 хиляди души имат нужда от хуманитарна помощ. Продължава да е доста ограничена възможността хората безопасно да се върнат у дома си и военните операции на Турция влушиха положението, тъй като хиляди семейства избягаха от Сирия в Ирак. 11 милиона и 700 хиляди души в Сирия са засегнати от конфликта, включително 5 милиона деца. В Сирия положението в северната част е обезпокоително. 2 милиона деца са засегнати в цяла Сирия, в северо Сирия 1 милион и 600 хиляди е, имат нужда, е, е, души имат нужда от хуманитарна помощ и сирийските демократични сили контролират лагер, в който са настанени 770 хиляди души от които 90% са жени и деца. Положението е много отчаиващо и се, става все по отчаяващо поради военните операции на Турция и пристига на, наближаването на зимата. Съгласно последните разчети на УНИЦЕФ и на други организации като института Егмонт, има близо 28 000 а, деца от над 60 различни страни, които са в Сирия, в лагерите и е, нямат право да напускат лагерите, т.е. са е, е, лишени от свобода. По-малко 20% от тях са е, над 12 години, половината са по-малки от 5 годишна възраст. 20 000 от тези деца са от Ирак, от останалите 8000 деца, близо 700 до 750 деца са деца на чуждестранни бойци от е, държави членки на Европейския съюз. Сред тях най-големия брой деца са с е, френско гражданство. И а, е, има близо 200 деца от е, Холандия, 160 от Белгия, 60 от Великобритания. Е, от Германия и Швеция също има доста задържани, но нямаме конкретна информация за броя на децата. Повечето деца са разделени от останалите жители на, на лагерите. Близо 250 момчета, някои е, 9 годишни са в други сектори, заедно с възрастни. Всички чуждестранни деца са засегнати и имат нужда от защита от по-нататъчни тежки преживявания. положението стана още по-сериозно в началото на октомври. Много големи са рисковете за тези деца. може да се задълбочат психологическите травми и да има допълнителни злоупотреби срещу тях. Искам да ви припомня, че обсъжданията за репатрирането на чуждестранните бойци и техните семейства не е само европейски проблем. Голяма част от чуждестранните бойци, бойци са от Ирак, Северна Африка, Кавказ и други райони. И много често обсъждането по темата е насочено към Европейския съюз – но всъщност основната тема трябва да бъде а, закрила и хуманитарни решения. Какви са задълженията на държавите? Основните задължения на държавите е да се спази Конвенцията за правата на детето и да се погрижат за най-добрите най-добри интерес на децата, т.е. тяхното репатриране. Активна консулска помощ, подкрепа за определяне на гражданството, където това е необходимо и гарантиране на безопасна безопасно и достойно репатриране на децата в, в страната им на происход. Принципа на невръщане на опасна територия е основен за защитата на тези деца. Поне 17 страни вече са репатрили 660 деца, някои много от тях живеят в, с а, членове на семейството, в някои случаи живеят с майките си, които са се върнали и с тях. 8 или 9 страни са репатрирали а, а, твърде малък брой деца в сравнение с броя на а, гражданите им в тези лагери. Репатрирането е се определя е, случай по случай и става най-често е, е, без децата да са предо... придружавани. Репатрират се най-малките деца, е, не тези, които са участвали в де... бойни действия. Децата обаче стават жертва на тероризъм, трафик, сексуални, сексуално насилие – и всички деца под 18 годишна възраст трябва да бъдат разглеждани на първо място като жертви. Деца, които се присъединяват към терористични групи, много често го правят от страх или в резултат на манипулация, или просто защото това им, виждат това като единствения си шанс да оцелеят. Трябва да се прегледа вероятността, до, коя, до която а, може да има опасност при репатрирането на тези деца и да се обърне специално внимание на реинтеграцията им. Властите се сблъскват с все по-големи трудности да, за, при контролирането на лагерите, и разбира се, операцията на Турция се отразява значително. Няколко страни преговарят по прехвърлянето на гражданите си в Ирак за да бъдат съдени там. Обаче е, има безпокойства, че е, няма да има справедливи процеси. Няма едно еднозначно решение, но държавите членки на Европейския съюз имат способността да гарантират а, преглед на всеки един случай, а, да гарантират справедлив процес и да гарантират рехабилитация и социални грижи. Има достъп и до а, правосъдието и до реинтеграция. И така биха могли да облегчат е, тежката хуманитарна ситуация на място. Моля, е, приключете възможно най-скоро, каза председателката. В заключение, Е, тези две теми трябва да се разгледат от гледна точка на предотвратяването на тероризма, както каза министър на външните работи на Холандия. Чуждестранните бойци са, само, е, са чуждестранни само в страната, в която са е, отишли, но всъщност те са сънародници на нашите съграждани, те са техните те са с учениците на техните деца. Така че да не бъдат репатрирани независимо от тежката хуманитарна ситуация на място, може да доведе до мобилизиране на допълнителни чуждестранни бойци, защото много често това става поради възприятия за стигма и за пренебрегване на определени етнически групи. Ако децата останат на място, не само, че ще страдат по-дълго, но ще има много по-дълго излагане на индоктринация с терористично съдържание. И накрая не трябва да се забравя, че сигурността на лагерите е все по-несигурна и вече има избягали от лагерите. И когато деца бягат от лагерите, много често въпросът е дали това, че те не са репатрирани, не увеличава риска да избягат и да се създаде ново поколение терористи. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Парент. Искам отново да почертая. Има множество желащи да се изкажат. Ако не се съобразяваме с времето за изказване, ще е трудно всички да се изкажат. Така че моля всички, които искат да се изкажат, да се съобразяват с отреденото им време. Нашите докладчици имат право на по 10 минути. След като измина 10 минути, ще ви прекъсвам. Госпожа Кристиан Хоен е главен съветник на координатора на Европейския съюз за борбата с тероризма. Добре дошла, имате думата. Благодаря. Не, няма европейска политика във връзка с репатрирането на а, членовете на семействата на чуждестранните бойци. Е, става дума за въпрос, който се разглежда а, е, конкретно за всеки случай. А, е, той е свързан с а, определени правила от сферата на външната политика и визовата политика. Е, става дума най-вече за е, непридружените деца, както и седем жени, които до този момент са били репатрирани от е, северните части на Ирак. Европейския съюз обсъжда нещата във връзка с поставянето колкото на въпроса, доколко чуждестранните бойци и някои, които, за които се предполага, че са извършители на престъпления от другите категории, да бъдат съпоставени, изправени пред съд. Знаете, че имаше едно решение във връзка с изтеглянето на американските военни части от Сирия и това изостри така, ситуацията, осложни ситуацията, как точно трябва да се върнат или изобщо да се третират чужестранните бойци и членовете на техните семейства. Не Вие чухте вече, че много от децата се нуждаят от помощ, психологическа, медицинска и така нататък. Франция, Белгия имат специализирани служби за интегриране и на тази категория деца. Европейския съюз предлага хуманитарна помощ за хората в лагерите в Сирия, включително и за членове на семействата на чуждестранните бойци, които са в тези лагери. Хуманитарната помощ продължава до, като се смята, че е необходимо, а това решение се взима от служителите на място. Едно от предизвикателствата за репатрирането е невъзможността да бъдат изправени пред съд и да се е, обвинят в извършване на престъпления, както чужестранните бойци, така и е, част от жените, поради липсата на доказателства. Търси се сътрудничество в това отношение и с САЩ, и с е, компетентните органи на е, държавите, като Ирак е, на място. Каква точно е картината? Е, ние е, подпомагаме държавите е, в Северна Африка, като Тунис, например, за да се справят по-лесно с проблемите на върнатите чуждестранни бойци в тези страни, както и членовете на техните семейства. Много важно е, естествено, в това отношение обмена на информация, базите данни на Интерпол, да кажем, за чуждестранни бойци в е, е, Ирак, е, за задържаните в затворите, както и в Саудитска Арабия. Има хора, които са задържани на границите и в Западните Балкани се предлага помощ, мобилни технически устройства за проверка на хората, които преминават границата. През лятото на няколко пъти имаше гранични операции, които се ръководеха от Интерпол във връзка с подозрителни лица, за които предполагаеми чуждестранни бойци, които преминават през Средиземноморието с намерение да влязат на европейска територия. И е, много се осложни ситуацията, както казахме, е, бе изтеглянето на американските военни части от Сирия. Е, инвазията на Турция в Сирия под така, чадъра и покровителството на Русия ни изправя пред необходимостта да дефинираме по нов начин нашата политика. Естествено, ние следим ситуацията в лагерите. Тя става все по-трудна, по-сложна. Възможни са два сценария. От една страна, задържане на чуждестранните бойци и на децата, които бягат от лагерите или на жените, които бягат от лагерите чужестранните бойци е, в по-голямата си част вече са арестувани от Турция и Турция е, желая да ги завърне в е, страните на происход. Затворниците и обитателите на лагерите са другата категория, за която трябва да се вземе решение. Чуждестранните бойци и членовете на техните семейства трябва да бъдат първо разкрити на външните граници на Европейския съюз, ако те желаят да преминат границата координаторът на ЕС за борба с тероризма, заедно с Коси, насърчава САЩ да предложи повече информация и да предостави повече данни за лицата, за които се смята, че са от европейските държави. Е, много важно е, естествено, да се използват е, различни възможности за оказване на хуманитарна помощ в е, лагерите. Много ви моля да бъдете малко по-бавна, да четете по-бавно заради превода. Може би ще бъде възможност да се направи оценка на риска на членовете на семействата на чуждестранни бойци в лагерите и да бъдем по-активни в различни програми, най-вече за радикализираните жени. Някои от жените е, действително са много радикализирани и е, е, е хубаво да се започнат мерки за дерадикализация още в лагерите. Децата. Децата много често са всъщност много малки, е, обикновено под 6 години. И в повечето случаи децата са жертви. Някои от тях вече са много индоктринирани от техните майки. Е, е, те обикновено са възпитани в духа на Даеш, на пропагандните е, видеоматериали и така нататък. Психолози е, и други специалисти подчертават, че е, колкото по-малки са децата при репатрирането, толкова по-добре ще се интегрират и ще се дерадикализират. Колкото по- големи са децата, толкова по-голям е риска за радикализация и е, ще нарастват трудностите за тяхната интеграция. Така че е, най-доброто би било да се репатрират децата колкото е възможно по-рано, в по-ранна възраст. Това на практика означава правителствата да предприемат колкото е възможно по-експедитивни е, мерки във връзка с репатрирането на децата и на техните майки. Но има три предизвикателства. Първото, децата не могат да бъдат разделени от майките. Същевременно майките са много радикализирани и много често използват така наречената такия. Тоест, радикализацията е, много трудно може да се докаже и да се открие. Децата са всъщност жертви на собствените им майки. Те са а, е, а, е, поставени под натиск, но ние също, какво е всъщност най-доброто за детето? Да го оставим с майка му или да го върнем в Европа, не, е, да го разделим от родителите му и да го настаним в друго семейство? Е, и същевременно вие знаете, че има редица законови, е, които и е, международно-правни норми, които забраняват всъщност децата да се отделят от децата. Тогава става дума вече за друга група, за непридружени малолетни. На практика няма да бъде възможно репатриране на деца без да се контролират от режима на Асад, ако изчакваме по-дълго. И след турската инвазия ирландските е, е, власти, включително и специалните е, е, сили, е, се опитват е, с е, помощта на турските компетентни органи всъщност да върнат е, някои от е, децата от тяхната страна. Е, но проблемите са големи и така ситуацията е много комплексна. От гледна точка на сигурността най-добре ще бъде децата да бъдат репатрирани колкото е възможно по-рано, в по-ранна възраст, но също времено без жените им, без майките им, което представлява проблем. Очевидно, репатрирането без подкрепата на САЩ също ще бъде голямо предизвикателство за нас. Трябва да помислим по този въпрос. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на Пол Ван Тигелт, директор на Координационният отдел за анализ на заплахите в Белгия. Благодаря ви, че сте тук. Добре дошъл. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, за поканата. Ще се постарая да се съобразя с регламента за изказване в рамките на 10 минути, няма да е трудно, защото вече съм изразявал гледната точка на Белгия през януари 2018 в тази комисия, така че сега само ще допълня нещо. Първата ми забележка е всъщност въпроса към всички в Европа. До кога ще продължаваме обмяната на мнения по този въпрос? Това го правим вече от години и колко време още ще го правим? като имаме предвид колко деликатно е това сложно хуманитарно положение. Мисля, че всичко вече е казано. Координационният отдел за анализ на заплахите има за цел да събира информация, да я анализира, да направи оценка на заплахите на възоснова на тази информация да се направи също и стратегическа оценка в дългосрочна перспектива. И именно в това ми качество аз съм поканен тук. Затова задачата на КУТА е да улеснява координацията между различните агенции за противопоставяне на радикализацията в моята страна. На следващо място, най-голямата заплаха, и това е оценка на всички специализирани центрове в Европа, Става дума за майките, бащите и децата. Най-голямата заплаха за Европа е заплахата а, от а, самостоятелните действащи лица, които са тук, а не там, и които са вдъхновени от екстремистска технология. И това не само салафистска, джихадистска идеология, а, а реалностите го доказват. Става дума и за а, дясна идеология. Освен това, трябва да не допускаме всички да бъдат слагани в общия кюб. Трябва обективно да правим анализ – не бива да подценяваме също и травмата на това, което се случва в Белгия през март 2016 година. Това малко, ако не и много, влияе върху дискусиите, които водим. Затова трябва да сме по-обективни, трябва да гледаме на децата, такива каквито са, вече беше казано, едно дете на две години не е същото като дете на 16 години. Трябва да видим дали децата са индоктринирани, дали са извършили престъпления, дали са получили военно обучение или са просто травматизирани от ужасите и жестокостите, на които са били свидетели. От белгийска гледна точка мога да ви кажа, че децата, които са все още там, са много, много малки, на 2-3 години което означава, че те са травматизирани деца и трябва да сме наясно по този въпрос, че става дума за жертви в този случай. В краткосрочен план тези деца не съставляват проблем за сигурността. Това е по-скоро хуманитарен проблем, който обаче съществуваше преди да възникне новата ситуация от преди няколко седмици, когато Съединените щати се оттеглиха, а Турция пое контрола върху северо Сирия. От месеци, дори от години се получава информация, доклади, включително и от медицински мисии от Белгия, които показват, че тези лагери са пренаселени, условията в тях са лоши, има сериозни проблеми освен това, има влияние на джихадистите върху техните майки. Това беше казано вече от страна на координатора на ЕС за борба с тероризма. Това, което се опитваме да правим в Белгия, е следното. Около 30 деца вече сме върнали в Белгия. Последните 6 бяха репатрирани през месец юни на настоящата година. В Белгия имаме лукса, както и в много от другите европейски страни, че сме богата страна, не само защото имаме пари, а защото имаме предимството да имаме добри разпоредби за младите хора. Т.е. не трябва да измисляме нещо ново в оказването на подкрепа на тези деца. И в Валония, и в Фландрия ние имаме нужните разпоредби, за да окажем нужната подкрепа на тези деца. И това е нещо, което искам да подчертая. В Белгия не се води дискусия по този въпрос. Дискусията по-скоро е, както беше казано от Кристиян, че има различни гледни точки, не само хуманитарната перспектива спрямо децата, но има и различни виждания по отношение на поли... става дума за политически, геополитически а, измерения. Когато говорим за децата, трябва да имаме предвид и техните майки, а, както и за техни... на техните бащи. И тук трябва да кажем, че тук има по-малък политически консенсус по отношение на майките и бащите. Те са възрастни хора. Затова ние трябва да разглеждаме нещата за всеки отделен случай по-откретно. Трябва да сме обективни. Ние не бива да допускаме. Um, so we see... майките, които вече са в лагерите вече две години, които са отхвърлили идеологията, искат да се върнат, но има и други, за които имаме информация, че са твърдолинейни терористи, Повечето от тях бяха заловени след а, а, през март тази година. Още нещо. Все още не беше казано, доколкото а, ми се струва. Белгия беше а, засегната страна, която е в центъра на Европа, този деликатен въпрос все още показва колко наложително да има международно сътрудничество, не само на оперативно ниво, но също и на политическо ниво. Необходимо е да има общоевропейски многостранен подход по това деликатно досие. Както беше споменато вече, но аз ще го повторя, тъй като е много важно обмена на информация, защото е трудно да се достигне до нужната информация през последните седмици. Необходимо е да има сътрудничество. Това е необходимо за преговорите, които водим с различните държави и с турските, иракски, власти, както и с тюркските сили. Международното сътрудничество е важно също за създаването на системи за репатриране. Много от страните, както вече беше казано, са репатрирали деца и тези операции са сложни, те са много деликатни и може би трябва да споделим опита ни в това отношение, практиките, които сме установили. Мисля, че не правим достатъчно в това отношение. Международното сътрудничество е изключително важно. От миналото знаем, че максималният обмен на информация за чуждестранните бойци а, чрез международни системи като Шенгенската система, Европол и Интерпол е изключително важно. Освен това, а, събирането на дактилоскопски данни пръстови отпечатъци трябва да фигурират в оперативния обмен на информация. От белгийска гледна точка ние вече сме подобрили сътрудничеството понякога много-много добре, но все пак трябва да оставим и бдителни, както и да сме критични към себе си, дали сме направили достатъчно. И в заключение Нека да не забравяме, когато разглеждаме националността на децата, виждаме, че въпросът няма само едно измерение. Има деца с майка, която е холандка, бащата е белгиец, майката след това ражда деца от германец или французин и прочие. Всичко това показва колко необходимо е да има един европейски подход. Благодаря ви много. На ваше разположение съм за допълнителни въпроси. Благодаря ви много. Вашите думи няма да останат казани на празно. Мога да ви уверя в това. Сега ние ще продължим с Жаклин Хайл, ръководител на Бюрото на, за Европейския съюз на организацията Спасете децата. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ни давате възможност да представим е, гледната точка на хуманитарна неправителствена организация, работеща на място в Северо-Источна Сирия и предоставяща е, хуманитарна помощ на деца. Е, достигнали сме стотици хиляди деца в Сирия и в съседните страни. В Северо-Источна Сирия работим с хиляди разселени деца, които са в много тежко, тежка ситуация поради е, е, ескалацията на положението там. Голяма част от децата имат връзка с групи като Ислямска държава. Ще очертая ситуацията и ще поговоря за това какво могат да направят държавите членки и този парламент. 12 300 и над, с а, чужденците в а, тази част на света а, и над 900 деца, 9000 деца. хиляди деца. А, над 4000 са по-малки от 5 годишна възраст. Децата страдат от стигматизация, неясна, неясен статут и липса на шансове за реинтеграция в обществото. Децата и семействата им са в лагерите в Алхол и Рош. 68 000 са в първия лагер. Чуждестранните семейства, при които се доклад във връзка с Ислямска държава се държат е, отделно от останалите жители на тези лагери. Е, това означава и е, хора живели под управлението на Ислямска държава. Не се предоставят жизненно важни услуги като образование, достатъчно храна и помощ няма достатъчно хранителна храна, няма достатъчно подслон, хората се молят за палатки, няма достатъчно добри санитарни възли, достъпа до образование е изключително ограничен, има много заболявания и лошата санитарна ситуация се води до допълнително влушаване на инфекционните болести. Също има деца, които страдат от рахит, което се дължи на мляко, липса на мляко и яйца. Една млада майка е заведена в Сирия като дете. Баща й е бил обезглавен пред нея и след това е била принудена да се ожени на много млада възраст и да забремене. Тя казва, искам просто нормален живот, не искам повече ужаси. Това е най-красивото, което, за което мога да си мечтая. Нормален живот. Чуждестранните деца, попаднали в капана на Сирия, са, не, са невинни жертви. Като всички деца в Сирия, те са преживяли конфликти, бомбардировки и много е, тежки е, е, ситуации, имат нужда от специална помощ да се върнат към някаква нормалност, но това няма как да стане в един лагер в военна зона. Необходимо да се предприемат мерки за репатриране на тези изключително уязвими деца в страните им на происход – има натиск върху много правителства и някои правителства а, преминават към репатриране, включително а, Великобритания. А, има обаче и страни, при които не се предоставя хуманита... консулска помощ на децата. Белгийските власти е, отказват репатриране и по този начин отказват достъп до консулска помощ. Е, по е, международно право следва да се направи преценка на интереса на детето. Най-добре е те да бъдат репатрирани с майките си. По-малко от 650 чуждестранни деца в лагерите са репатрирани от януари насам обаче. Репатрирането не само е е най-добрият начин да се действа. Той е морално задължение и правно задължение. Има множество международно правни норми, които го твърдят. Европейска конвенция за правата на детето, член 92 Харта за основните права на Европейския съюз и Конвенцията на ОНЕ за правата на детето. Държавите членки на Европейския съюз имат възможностите да предприемат разумни мерки за улесняване на репатрирането, издаване на документи за пътуване, логистично партньорство за прехвърляне. Държавите членки имат правомощията и имат властта да спрат страданието, на което са подложени тези деца. Някои деца са пътували трябва да пътуват до консулство в Сирия или в Турция, за да изискат помощ, но те реално няма как да го направят, защото не могат да напускат лагерите. Същевременно представители присъстват в тези лагери, представители на съответните държави членки и те биха могли да предоставят съответната помощ. Репатрирането на чуждестранни граждани от Северо-Источна Сирия, поне на, по-настоящем все още е възможно. Двата лагера, в които има жени и деца, са извън е, зоната на конфликти и е, продължават да са достъпни за хуманитарни работници. И е, тази достъпност се преглежда всеки ден и се прави нова оценка на достъпността. Достъпа до лагерите в Северна Сирия по-настоящем е отворен, обаче може да се окаже, че нещата се променят много бързо, ако сирийските сили е, е, си възвърнат контрола. И е, в един от тези лагери е, имаше е, бягства е, поради страх. Стотици е, жени и деца са избягали от лагерите и не се знае къде са. Затова е толкова важно е, репатрирането да се проведе възможно най-скоро. Знам, че този парламент може да повлия върху държавите членки да предоставят специално внимание на е, деца от европейски происход, родени в семейства на чуждестранни бойци от Европейския съюз и да вземат предвид интереса на тези деца при всички решения, които се вземат. И трябва да се има предвид, че когато става дума за едно петгодишно дете, няма как да е в интерес на това дете да гние в лагер, в конфликтна зона, в който условията са ужасяващи. В на връзка с хартата за основните права, парламента трябва да заяви своята позиция в резолюция, в която да призове за незабавно репатриране на децата и семействата им в страните на происход. Необходимо е Европейския съюз да действа активно. Парламентът може да поеме водещата роля. И накрая, що се отнесе до репатрирането на деца без е, майките им – което се разглежда като компромисно решение в някои държави членки, няма достатъчно основателна причина репатрирането да бъде ограничено само до непридържаваните малолетни лица. Ако е възможно да се репатрират малолетни лица, трябва да могат да се репатрират и майките им. Да не говорим, че тези деца е, познават едно единствено стабилно нещо в своите е, в своя живот. Това са майките им. И е, тези деца не са взели решението да бъдат родени в Сирия. И е крайно време да се предприемат мерки и да се защитят тези европейски деца с една ясна позиция на парламента. Благодаря ви много. Чухме различни гледни точки. Различни визии бяха представени по този въпрос. Има много дълъг списък на желащи да се изкажат. По две минути на координатор. Останалите депутати ще разполагат с по една минута. Искам да напомня две неща. Става дума за момичета и момчета, за деца, и в залата имаме представители на семействата на някои от тези деца. Така че аз ще бъда много строга по отношение на времето и с кодекса на поведение. Господин Питер е, има думата от името на ЕНП. Благодаря. Благодаря на всички е, наши гости е, за техните презентации, за споделянето на определени мнения. Дискусията е изключително важна. Е, първото, което ще кажа е, че е неприемливо децата, които се намират в много сложна ситуация в лагерите, да останат в това положение. Европейския съюз трябва да направи нещо. Е, време е да е, предприемем нещо и да е, направим определен график. Първият въпрос, който ще поставя и първата ми теза е, неприемливо е да оставим децата в това положение, трябва да предприемем определени действия. За да покажем колко важни за нас са ценностите, които са основен принцип в Европейския съюз. И така, на второ място, господин Ван, Ван Тигълт спомена, че многостранният подход ще бъде по-ефективен. Европейския съюз обаче няма достатъчно компетенции и няма правно основание за съвместни действия. Затова ще попитам как Какви могат да бъдат отделните стъпки е, в рамките на един е, многостранен подход? Е, дали не трябва първо да започнем с споделяне на данните, обмен на данните между държавите членки? Как бихме могли да реализираме именно един такъв обмен на данни, колкото е възможно по-бързо. И на трето място, конкретната ситуация и основните принципи. Е, господин е, Крис Петър трябва да приключва. Е, вече времето му изтече. Следващият координатор, господин Морено Санчес. Благодаря. Благодаря на ораторите, които изслушахме в началото. Преди всичко, госпожо председател, ще напомня, че става дума за деца. Деца, които са жертви. Жертви на своите родители, които са извършили престъпления, но те са жертви и ние трябва да ги защитим. Нуждаем се от европейски подход, а не е, национален подход на държавите членки. Трябва открито да поговорим е, помежду си държавите членки да седнат на масата и да е, вземат решения съвместно. Ще е, има нов състав на комисията. Ще трябва да е, създадем специална програма за това как можем да върнем децата, да ги защитим, да ги интегрираме по един надежден и сигурен начин. Нашата комисия трябва да работи е, в тясно сътрудничество с държавите членки и с Европейската комисия. Благодаря ви. Госпожа Вотманс, да, благодаря ви. Тук в Европейския парламент е, е, преди е, година и нещо проведохме един семинар за ситуацията в лагерите и специално положението на децата. Става дума за децата в лагерите. И компетентни органи от Нидерландия говориха и за малките деца, които са радикализирани, които в лагерите се учат как да обезглавяват мечетата, включените мечета, представете си. Това е обучението, което получават. Така че това само доказва колко спешно е да репатрираме децата. Сърцето ми казва, че трябва да се съобразяваме с правата на децата. Може ли Белгия, Европа да си позволи това? Бих казала да, но нека да задам няколко конкретни въпроси, които ще задам най-вече на Пол Ван Тигелт. Ние имаме ли достатъчно готовност да приемем децата? Имаме ли достатъчно информация за ситуацията на децата в е, лагерите, е, но също и, и е, за положението на чужестранните бойци? Имаме ли достатъчно възможности да разменяме данни, лични данни включително. Но на този обмен да бъде защитен, включително и е, срещу хакерски и терористични нападения. И освен това, националните държави ще трябва естествено да се съобразяват с конкретната ситуация на заплаха при тях. И сега ще попитам господин Петърс, какви са действията, които Европа има право да предприеме съгласно своите правомощия? Давам думата на представителя на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Много е важно това, че провеждаме този дебат, тъй като от седмици, даже години не се напредва по темата и трябва да се реагира вече. Темата е много важна и реално не, трябва, не би трябвало да се обсъжда дори, защото става дума за основните права на децата. Е, Върховния комисариат е, за правата на човека е, ни припомня задължението да се репатрират тези деца. Не са спазни техните права право на сигурност, на здраве, на семейен живот. Децата не трябва да плащат грешките на родителите си. Им не трябва да излежават техните престъпления. Освен това е ясно, че става дума и за сигурност и за превенция. Контрола на е, е, лагерите в кюрските територии е, не винаги е, е безпроблемен. Нямаме ли повече е, вяра на собствените ни съдебни системи, е, ако е, трябва да има процеси, те трябва да се проведат там, където ще бъде спазна правото на справедлив процес. Трябва да се поеме политическа отговорност и в Европейския парламент и от страна на съответните държави членки. Терористите представляват риск, когато се връщат в страните, от които са дошли. Също също времено трябва да запазим основните принципи на демокрацията. Благодаря. От името на ИДЕ не знам кой ще се изкаже. Уважаеми колеги, не бива да сме наивни. Трябва да се съобразяваме с реалността. Когато говорим за деца, става дума за хора, които са е, до 18 годишна възраст. Е, има естествено и съвсем малки деца на 3-4-5 години, е, които не могат да е, бъдат отговорни за сексуални престъпления или за убийства. Но времено става дума и за по-големи деца или малолетни, които най-малкото са били свидетели на тези зверства. Джихадът всъщност се характеризира с такията традиционна концепция, която е характерна за мюсюлманите и на практика оневинява е, мюсюлманите, когато те извършват престъпления спрямо не мюсюлмани. Това а, е, ми дава основание да смятам, че сме особено наивни, когато говорим за чуждестранните бойци, за джихадистите, включително и за децата някои от тях юноши, които са изнасилвали, които са убивали. Как можем да гарантираме, че в крайна сметка това не са така наречените спящи престъпници, които ще дадат тук при нас и след недълго време ще започнат да вършат престъпления? не бива да сме наивни, когато става дума за радикални е, ислямисти. Колкото и години да ги държим в затворите, е, колкото и време да ги интегрираме, в крайна сметка те остават радикализирани. Е, спасението е в затваряне на границата за чуждестранни бойци и за членове на техните семейства, включително и децата. Perdón по el Госпожа Канко от името на ЕКАРЕ. Благодаря ви. Мисля за жертвите на терористичните атаки в Европа – ние не бива да ги забравяме, макар че е, днес не става дума точно за тях. Но когато говорим за е, жертви, е, членове на семействата на чуждестранните бойци, на тези престъпници, които извършиха и терористичните атаки в Брюксел, е, трябва да мислим и за хората, които е, са жертви на тези терористични атаки и живеят тук в Брюксел. Е, нека е, да не забравяме този аспект. Естествено, трябва да помним, че децата в Сирия, в Ирак, в повечето случаи, когато са малки, са невинни, независимо от това, че техните бащи и майки не са. Но трябва да мислим за реалността, както казах Хилде преди това. Не бива да смятаме, че децата непременно ще повтарят грешките на родителите си, но същевременно не бива да гледаме на тях като на заподозрени на опасни престъпници. Много често е, ситуацията и състоянието на тези деца е доста по-сложно, отколкото можем да си представим. Трябва да мислим за потенциалната заплаха дори и когато става дума за деца, за малолетни. Трябва да продължим с разискванията и нека да се освободим от емоциите, нека да мислим за реалността и да отчитаме реалността. Естествено, имаме определени задължения във връзка с правата на човека, но същевременно трябва да имаме предвид, че преди всичко е, майките и бащите са е, отговорни за съдбата на тези деца в лагерите. Благодаря ви много. Председателката прекъсва оратора. Госпожа Дали имате думата от името на Обединената левица. Благодаря ви. Естествено, трябва да бъдем много внимателни, много когато обсъждаме тази тема. Дали да репатрираме децата или да не ги репатрираме. Но нека да имаме предвид, че когато говорим за заплахата за Европейския съюз, става дума за деца, невинни деца, ако ги оставим прекалено дълго в лагерите, те действително ще бъдат радикализирани в висока степен. Как в крайна сметка смеете да твърдите, че тези деца са виновни. След като САЩ напусна Сирия и Ирак, а в крайна сметка те са причината за военните действия там, Обединеното кралство също не е невинно в това отношение ние е, трябва да е, приемем чуждестранните бойци. Те са в крайна сметка граждани на е, нашите държави. Когато е доказан происхода им от определена държава, член на Европейския съюз, и трябва да бъдат изправени пред съда тук при нас не можем да очакваме сирийските е, власти да се погрижат за е, справедливия процес е, и за събиране на доказателствата. В никакъв случай не бива да абдикираме от нашите задължения. Трябва да си свършим работата сами. Става дума не само за хуманитарен въпрос, става дума за практически въпрос. Децата при всички положения трябва да бъдат репатрирани. Те също имат правото да бъдат третирани като европейски граждани. Благодаря ви много. Сега ще преминем към изказвания на останалите депутати. Ще разполагате с по една минута. След изтичането на една минута ще ви прекъсвам. Колин Остерлете. Госпожа Колин. 700 европейски деца живеят в Сирия. Те са деца на бойци и трябва да се разгледа по-отделно всеки отделен случай. Трябва да се реагира, но можем да го направим, трябва да го направим в европейска рамка. Става дума за деца, която са в тази зона. Според ЮНЕСКО децата се счита деца до 18 годишна възраст как може също да се установят роднинските връзки. Казва се, че трябва да се следва най-висше интерес на детето като принцип, как да се избегне радикализацията, освен това какви мерки се предвиждат в държавите членки. Ситуацията е сложна, различна е за отделните случаи. Трябва бързо да се намери отговор, за да не се превърнат тези деца в бомби с закъснител. Господин Резлер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички презентации по този чувствителен хуманитарен въпрос. Децата на чуждестранните бойци не трябва да се винят за ужасните действия или грешки на техните родители. Но също е пределно ясно, че е необходимо да имаме индивидуализиран подход. Не трябва да се обобщават нещата, трябва да се третират равноправно всички от тези, които са до 18 годишна възраст и малките деца. Конвенцията на ООН за правата на детето, която ще отбележи по-късно този месец 30-та си годишнина, предвижда закрила на децата при подобни условия, но посочва също, че трябва да се спазва принципа на висше интерес на детето. Трябва да подчертаем също, че държавите членки са компетентни по въпроса за това тези деца да имат националност и това е начина по който трябва да процедираме. Благодаря ви. Госпожа Кеничи има думата. Благодаря. Благодаря на нашите гости. Предвид е, принципите на международното право и Конвенцията за правата на детето, Европейския съюз трябва да положи усилия за репатрирането на децата на чуждестранните бойци. Става дума в повечето случаи за малки деца. Те са жертви на престъпленията, извършени от възрастните. Дори и при по-големите деца, които не са участници в е, терористични групи. Освен това, те, ако са участвали, са го направили недоброволно, а са били принудени трябва да получат нужната подкрепа, за да преодолеят травмите, които са преживели и да бъдат реинтегрирани в обществото. Такава е задачата на държавите членки. Европейския съюз като цяло не може да остане безучастен и трябва да даде своя дял какво може да направи комисията? Какви мерки може да предложи Европейската комисия, за да постигнем тази цел? Да подкрепим държавите в усилията им за репатрирането на децата, които са жертва на престъпления, извършени от възрастите. Трябва да защитим тези деца като Европейски съюз, а не като отделни държави, за да върнем детството на тези деца. Господин Кофорт има думата. връщащите се с а, предатели. А, те са избрали този живот. Аз не искам те да се връщат. А, а, те са взели своето решение, когато са решили да водят а, война. Аз не разбирам а, защо трябва да ги приемаме. Какво да кажем за правата на мирните европейци, нашите права да се чувстваме сигурни в собствените ни страни. Тези мирни хора в Европа трябва да имат приоритет пред правата на чужестранните бойци. Аз ще направя всичко, което е по силите ми, за да гарантирам те никога, никога да не стъпят отново на европейска земя. Чуждестранните бойци вече не са европейци, те са врагове. И аз не искам Европейския съюз да се намесва в моята страна и усилията на моята страна Дания. Госпожа Армани има думата. Господин Армани. Благодаря, госпожа председател. Ще говоря на а, холандски. Днес много датски се чува. А, холандски, извинете, се чува. Нека да бъда съвсем ясен. Става дума за емоционална тема, има различни мнения и това е нещо съвсем нормално, но също времено става дума за една трудна, сложна тема, защото става дума за деца. Децата а, обикновено се смята, че не могат да бъдат риск за живота в нашите държави, за а, обществото, но същевременно а, в резултат на възпитанието, което са получили в семействата си, е, е, те могат да се превърнат в рискофактор. Тук в Белгия е, има много неща, които будят тревога в връзка с темата и естествено, нашите белгийски колеги ще могат да разкажат много повече. Аз знае каква е ситуацията в Нидерландия, но при всички положения трябва да имаме предвид проблемите, които са свързани с връщането на децата. Благодаря. Сеньора Вон Вюзе. Госпожа Вон Вюзе, благодаря. Именно в интерес на детето и в е, интерес интерес на жертвите на тероризма е важно да репатрираме тези деца още сега, както беше казано, да останат там, само ще доведе до тяхното радикализиране и до радикализирането на техните родители. Това е в отговор на съображенията за сигурност. Никое дете не трябва да бъде инкриминирано в държавите членки, особено за малките деца, но и за по-големите. Оне, за които са извършили престъпления, трябва да се изправят пред правосъдието в съответните държави членки. Искам да напомня, че е ясно, че повечето от терористичните запласки пред Европа днес идват от десните екстремисти, а не от Даеш. И в заключение британския гражданин, която беше вербувана като дете на 15 години. Тя е имала три деца в Сирия и Ирак и тя е загубила живота си, след като е поискала да бъде репатрирана. Това е напълно неприемливо. Господин Санчес, госпожа Естрик. Благодаря, искам да благодаря на нашите гости, да приветствам също и семействата на жертвите. Говорим за задължения за, а, от хуманитарно естество. Трябва да се а, гарантира консулска закрила при репатрирането, да се намери най-безопасния вариант. Как можем да спрем тенденцията да се гледа на въпроса като на политическо решение. Сякаш имаме избора дали да го направи или не. Дали трябва да разчитаме на решенията на съдилищата, какво е мнението на панелистите по този въпрос. Можем ли да очакваме нещо от а, делата в съда? Има известни колебания за репатрирането на децата заради родителите им Искам да попитам госпожа Пера от ООН дали не е задължение на държавите да, да върнат родителите и, и да ги подложат на наказателно преследване, ако те са извършили някакви престъпления в съответствие с резолюцията на ООН. Господин Рос има думата. Благодаря, госпожо председател. Тъй като говорим за деца, в повечето случаи под 18 години, въпросът е сложен. Но също времено една част от тези деца са участници в терористични организации. Те могат да се превърнат в голяма опасност за нашите общества. Защо трябва непременно да гледаме на тях като на жертви, като на хора, на които трябва да се помага. Защо не можем да настаним тези деца по някакъв начин в при приемливи условия на място. Е, в Нидерландия, в Роттердам имаше програми за дерадикализация, за настаняване в приемни семейства. Цялата програма всъщност се оказа неуспех. Не бива да мислим и да бъдем наивни. В друга посока няма да решение. Е, Господин Молес, благодаря. Бях е, е, шокиран, че някои изобщо си мислят да, раздел... да разделят деца от майките им. Това ми напомня случилото се в Ирландия преди години. Е, католическата църква отнемаше децата на млади неумъжени майки. Е, забравили ли сте че, кой помогна да се въоръжат джихадистите? Забравили ли сте кой всъщност наля масло в огъня на войната заради промяната на режима. Твърди се, че има безпокойство на децата. За децата обаче всъщност кой оказа помощ за бомбардирането? Сега се безпокоим за Ирак, за Йемен. На коя планета живеят тези хора? Госпожа Фокс има думата. Става дума за важен въпрос, който е сложен от морална гледна точка и не може да бъде е, разрешаван на европейско равнище. Става дума за национален суверенитет, става дума за начина по който държавите членки вземат решения за отношението си към собствените си граждани и за това как те е, реагират на гражданите, които предават техните ценности. Джихади и Джак искаше да се върне в, в жената на Джихади Джак искаше да се върне в Великобритания. Британското правителство отказа да го направи, но всъщност при нас са били отгледани тези джихадисти е, и трябва да си поемем моралната отговорност. Но този разговор трябва да се проведе между гражданите на Обединеното кралство, а не да се налагат мерки по бюрократичен, централизиран начин. Всъщност се използва положението, за да се шантажират държави членки. Госпожа Вислер Лиман има думата. Бих искала да благодаря на всички, които ем, дадоха ем, своите мнения по темата. Благодаря Искам два въпроса. Какво е направено от страните, които са репатрирали деца? Как се действа вече на място с тези деца? Как се работи с тях? И на втори път, можете ли да ни покажете какъв е маршрута? Да не давате само един-два примера. Ако може да се представят конкретни елементи които показват, че успехът е възможен, това би бил най-добрият начин да бъдат убедени тези, които изглежда иначе отказват да, да бъдат убедени. Благодаря. Благодаря, съжалявам, че трябваше да ви прекъсвам, но не разполагаме с време. Сега ще дам думата на нашите докладчици всеки за по 6 минути, за да могат да отговорят. Също ще бъда безпощадна с времето. Започваме в обратния ред и сега за това давам думата от госпожа Жаклин Хале. Thank you very much, uh, Madam Chair. Um... Благодаря много, госпожа председател. Слушайки дебата, ми прави впечатление, че темата е доста травматична и за самите европейски граждани, за европейците. Но нека да ви припомня, че става дума за деца. И когато има набиране, вербоване на деца от страна на въоръжени групи, независимо от това, кои са тези групи, това означава, че децата са жертви. И това е нарушение, много тежко нарушение на международното право. Има и програми, и механизми за рехабилитация а, на деца, преживели вербовка. А, независимо от това дали са в Сирия, в Западна Африка или другаде. Тези деца са жертви и има програми за реинтеграция. А, децата са част от обществото и е, тяхното участие в обществото започва пред връзките с семейството. И грижата за дете в семейство винаги е много по-добра, отколкото в институция. Има правителства, които репатрират деца. В Косово бяха върнати 70 деца и те са включени в програма за рехабилитация. И трябва да бъдем реалисти. Тези деца а, а, имат нужда от изключително много грижи, за да се възстановят от това, което са преживели. Други държави също работят по темата. 380 лица са върнати в Великобритания. и съгласно доклада от 2018 година тези лица не се разглеждат като заплаха за националната сигурност. Правителството знае кои са, къде са и е, ги държи под наблюдение. Знаем, че в две държави членки службите за сигурност, става дума за Холандия и Швеция, са заявили, че връщащи се семейства на чуждестранни бойци, че връщането на семействата на чуждестранни бойци би било най-доброто решение за националната сигурност. Голяма част от тези хора са разкаяни и искат да се върнат обратно от дома. Голяма е, част казва тук, Сталин, че сме в затвор. По-добре да бъдем в затвор в родната си страна, за да може децата ни да имат, за да може да бъдем близо до децата си. Говорим теоретично за подход случай по случай. Хуманитарните агенции казват, че положението на място се променя и следващата година не се знае дали ще можем да репатрираме децата от е, все по-вълчаващото се положение. И това зимата и сега е възможността ни да действаме. Трябва да е, изкажа съгласието си с колегите в е, изслушването. Много се говори, но що се отнася до практически мерки за мен на информация – и до създаването на логистични коридори, за да могат да бъдат изведени тези деца, способностите все още не са достатъчно развити. Държавите членки трябва да действат сега, защото ако не действат за тези деца, на практика това ще означава да се подпише тяхното смъртно наказание. Тоест не става дума за разглеждане на случаите случ... един по един в Сирия. Трябва децата да се репатрират незабавно и след това да се разгледат а, случай по случай, вече в, а, в страната, в която са репатрирани. А, репатрирането на децата и майките да стане възможно най-бързо. Благодаря. Благодаря, както казах, вървим в обратен ред. Сега давам думата на господин Ван Тигелт. Да, благодаря. Благодаря за въпросите. Чухме в изказванията различни виждания. Става дума естествено и за правни аспекти, и за геополитически сигурност и така нататък. Е, последният аспект е, попада в ресора на моята дейност. Ще се опитам да отговоря на някои въпроси. Да, ние сме готови е, да помислим за изправене пред съда на всички е, възрастни. Е, много ясен е, е подхода в моята страна. Е, е, жените също са, могат да бъдат жертви. И когато става дума за задържане на тези лица, те могат да прекарат известно време в пет години, да кажем, е един твърде дълъг е, период. Е, когато говорим обаче за този проблем, трябва да имаме правата на човека, справедливостта, естествено, не само така, правосъдието. Много ясно трябва да прех хвърлим в реалността всички тези е, е, аспекти, за които говорим. Всички тези хора трябва да бъдат съдени в страната на происход. Е, ако те са извършили престъпление, ако са обвиняеми, може би истината не е приятна, но трябва да я приемем. Има редица съдебни, правни, е, практически е, трудности, които ще трябва да се преодоляват, но е, ако решим, че трябва непременно съдебните дела е, да се водят не в страната на происход, а там на място. Е, когато е, говорим за е, затворници, мъже, жени или за членове на семействата, които са в лагерите, трябва да си даваме сметка, че в крайна сметка се засилва опасността от подбуждане на омраза към Западна Европа, към Запада изобщо. Естествено, там сред различните националности също забелязваме подобни тенденции. Трябва да имаме предвид, разбира се, и възможността за изправяне пред съд в Ирак, но трябва да бъде справедлив процесът. Е, съществуват определени рискове в това отношение моето съдължение като ръководител на координационния отдел за анализ на заплахата е да предупредя властите в моята страна за опасността при евентуално освобождаване на чуждестранни бойци и членове на техните семейства в бъдеще. Ние знаем какво стана с Салбатали и с всички други. Ние знаем колко силна е омразата и така, озлоблението срещу Запада и в Сирия и в Ирак, в лагерите се сир, шири една такава омраза. времено не бива да забравяме, че трябва да подготвим и обществеността тук в Европа защото не би трябвало да допускаме и риска тези хора, връщайки се в родината си, да бъдат третирани като втора и трета категория хора. Това също ще засили омразата. Е, за нашата страна става дума за 30 деца. Е, ние е, вече работим по въпроса, поставихме ги в места за задържане, под наблюдение. Правим всичко, което е по силите ни, но, госпожи и господа, рискът си остава. Няма гаранции за успех нулев риск няма, нулева опасност няма, независимо от това дали е, децата са тук или е, там в лагерите. Дори и по отношение на моите деца, аз нямам никакви гаранции е, за добро образование, за добро възпитание. Не бих могъл да гарантирам такова нещо. Така че опасността и риска си остава е, ще е, трябва да се помисли, когато става дума за е, непълнолетни, е, за специален съд, специализиран погледане на дела с малолетни извършители. В моята страна има такива специализирани звена в съдебната система. Естествено, трябва да се помисли е, и за това къде ще бъдат настанени, в какви е, учебни заведения ще се учат тези деца. Ние имаме определени задължения, ако ги върнем, но, както ви казах, няма гаранции за успех. Е, господин Петърс, Струва ми се, че дадох вече отговор на вашия въпрос. Колкото повече отлагаме нещата, толкова е, повече се засилва опасността от създаване на едно ново младо поколение от джихадисти от хуманитарна гледна точка и от гледна точка на сигурността. Е, ще бъде все по-трудно за западните държави да репатрират децата на чуждестранните бойци. Лесен отговор няма и лесно решение на въпроса. Да, координатора на ИД не беше тук, така че има думата за една минута. Благодаря, е, госпожо председател. Действително става дума за един много щекотлив въпрос, който обсъждаме днес. Е, е, става дума за положението на малки и съвсем малки деца в лагерите. Става дума за морален въпрос, за нравствен въпрос. Децата имат право на неприкосновеност, на сигурност, когато говорим за децата, трябва да си даваме сметка, че много от тях са травматизирани, но много от тях не са малки деца и са много радикализирани и след това ще се върнат обратно в тази радикализирана среда, която съществува в държавите на происход. Няма какво да си се лъжем. И в момента в Германия се проверяват всъщност така, правата по отношение на грижите за децата, особено когато става дума за чужестранни бойци. Благодаря. Моля ви за ред в залата. Госпожа Кристиан Хоен има думата. Благодаря за този дебат. Благодаря за поставените въпроси. Дебатът показа колко сложен е въпроса. Има различни виждания, които бяха изразени дори в тази зала, което показва, че въпросите никак не са лесни и че няма лесни отговори. Много от Въпросите се отнасят до Европейския съюз. Имаше и някои, които се отнасят ролята на Европа. Имаше също и предупреждение за предупреждение за това каква да бъде ролята на Европа. Аз ще повторя вече казаното от мен. Няма европейска политика по отношение репатрирането на чуждестранните бойци и членовете на техните а, семейства, тъй като държавите членки гледат на този въпрос като на въпрос на тяхната национална сигурност, затова това е в техните правомощия. Европейския съюз работи по редица въпроси, които бяха повдигнати в тази зала. Искам да ви дам един пример за обмяна на информация. Беше запитано какво прави Европейския съюз в това отношение. Един от важните въпроси, който беше споменат от мнозина, е сигурността на нашите граждани. Когато някой влиза в Европейския съюз, е, дали е чуждестранен боец от Европа или от трета страна, или от член на неговото семейство, да може да бъде установено това лице, да се използва шенгенската информационна система, информацията, с която разполагаме за чужестранните терористични бойци или пък информацията, която имаме от САЩ чрез Интерпол за европейци или не европейци. Това е много важно. Това е важна роля на Европейския съюз. Трябва да съдейства за обмена на такава информация. Друг въпрос е свързан с Европол и обмяната на информация. Те имат специализирана група за идентифициране на терористи, което позволява на държавите членки и на трети страни да споделят информация по някои от чужестранните бойци е, и да получат по-ясна картина. Що се отнася до програмите за рехабилитация и добрите практики, комисията подкрепя държавите членки по превенцията на радикализацията и рехабилитацията в по-общ контекст по всички видове тероризъм. Имаме също и мрежа за информиране по отношение на радикализацията, в която участват експерти, които следят какво действа, какво не действа. Това е от мен. Благодаря ви много. Много благодаря. Госпожо Паря, имате думата. Благодаря ви за задълбочената дискусия, която проведохме днес след обед. Бих искала да повторя, че този дебат включва правни императиви, императиви свързани с сигурността, но разбира се, не е наивно да се твърди, че репатрирането е най-важното от гледна точка на сигурността. Мерките за борба с тероризма трябва да са в съответствие с международното право и това беше потвърдено в няколко резолюции на съвета за сигурност на ООН, който не може да бъде обвинен в наивност, както и от глобалната стратегия за борба срещу тероризма. Онези, които са участвали в терористична дейност, трябва да бъдат съдени. Не става дума само за превенция, но и също за търсене на отговорност. Онези, които бягат от лагерите при сегашната ситуация в Северо-Источна Сирия, където ситуацията със сигурността е доста нестабилна, Всъщност това ги кара да изчезнат от нашите радари и това не помага на жертвите. Освен това, трябва да разполагаме с механизми, когато бъдат изправени пред съда, виновниците да има място в залата да присъстват и жертвите. В дела свързани с тероризма. Обикновено това не се случва, защото тези съдебни процеси обикновено са по бързата процедура, не се изслушват жертвите. Затова трябва да се държи сметка и за правата на жертвите и правото им да бъдат изслушани. Ние имаме задължението да осъждаме извършителите на престъпления, но отговорността е индивидуална и не всички трябва да бъдат поставени в общ кюб, както каза един от колегите. Трябва да има индивидуализиран скрининг, за да се види какви са отговорностите на всяко отделно лице. И ако дадено лице носи отговорност, трябва да бъде изправено пред съда. В това отношение не могат да бъдат заменени държавите, които имат добре функциониращи съдебни системи и които спазват върховенството на закона. Те могат да гарантират извършителите на престъпления да бъдат осъдени. Когато става дума за това какво може да се направи, за да се помогне на децата, УНИЦЕФ в частност, една от агенциите на ООН, има вече много дълъг опит за работа с децата, с децата бойци, както и деца, които а, са замесени във враждебни действия. Те имат програми в цял свят. Те работят а, за интегрирането на децата, децата бойци. Оказва им се социална и психологическа помощ, подкрепят се НПО в държавите членки, за да могат те да оказват повече услуги в това отношение. УНИЦЕФ също е готов да работи с държавите членки, да им помага. ООН е като цяло има желанието да а, окаже подкрепа при а, поискване от държавите членки. Благодаря много на нашите докладчици. Мисля, че нищо, което беше казано тук, няма да остане а, просто на, на думи. Трябва да се държи сметка както за правата, така и за отговорностите. Не бива да забравяме и за жертвите на тероризма. Но тук а, ние трябва да имаме предвид и правата на онези, които нямат а, отговорността. Искам да благодаря на всички присъстващи, като искаме да напомня, че на 20 ноември ще се проведе конференция на високо ниво, свързана именно с правата на детето. Чрез нея ще се отбележи 60-та годишнина от Декларацията за правата на детето и 300-та годишнина от Конвенцията за правата на детето. Ние символично ще поемем ангажимент парламентът да продължи работата, която осъществява за защита на децата. Не бива да забравяме за това. Благодаря ви много. Let's start, colleagues. Нека да започваме, колеги. Преминаваме към точка 22. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Съвместно с точка 23. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Скъпи колеги, както знаете, на 22 октомври 2019 година Комисията прие два доклада за напредъка на България и съответно Румъния по отношение на механизма за сътрудничество и проверка. Механизмът за сътрудничество и проверка е създаден при присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз през 2007 година като преходна мярка за улесняване на продължаващите усилия на двете страни за реформа на съдебната система и засилване на борбата срещу корупцията, а в случая на България и борба с организираната престъпност. По отношение на България Комисията счита, че напредъкът, постигнат от България в рамките на CVM, е достатъчен за изпълнение на ангажиментите на страната, поети в момента на присъединяването ѝ към Европейския съюз. България все още ще трябва да наблюдава непрекъснатото прилагане на реформата и това ще бъде свързано с бъдещия диалог с Комисията в рамките на цялостния механизъм за върховенството на закона. Що се отнася до Румъния, докладът отбелязва, че развитието на ситуацията през първите месеци на 2019 година е предизвикало голяма тревога за Комисията и че Румъния не се е ангажирала с допълнителни препоръки, направени през ноември 2018 година, които са в пълно съответствие с позициите на другите институции. Според този последен доклад тези препоръки трябва да се спазват, за да може процесът на реформа да поеме отново по правилния път и да се продължи по пътя към приключване на CVM. Сега ще дам думата на Уилям Слит, директор „Граждани, миграция и съюз на сигурност“, Генерален секретариат на Европейската комисия, да представи резултатите от двата доклада. Господин Слит, имате думата. Chairman, thank you very much. And Many thanks to the committee. Благодаря много, господин председател. Благодаря на, на комисията, че ми дава възможност да представя двата доклада на Европейската комисия в контекста на механизма а, за сътрудничество и проверка. Трябва да ви припомня какъв е контекста. Механизма за сътрудничество и проверка МСП е един а, дългосрочен процес. Двете държави членки, приблизането си в Европейския съюз, поеха определени ангажименти и механизмът беше начин да се проследи изпълнението на тези ангажименти. Всъщност механизмът беше отрешаващо значение за напредък и през януари 2017 година бе оценен напредъка за първите 10 години на функциониране на механизма. И в резултат на това подходът беше е, леко изменен, за да може да взема да се съсредоточи върху определен брой е, ключови препоръки, които са необходими в определени жизненно важни области и които са все още предизвикателство. Целта е да се развият нещата към положително развитие за в бъдеще. Освен това, е, е важно да има оценка спрямо първоначалното положение. От тогава насам Европейската комисия се занимава с два основни е, елемента. Има още една оценка, която трябваше да бъде направена преди края на мандата на тази Европейска комисия. Тези два доклада са резултата. Ще започна от България. От януари 2017 година Докладите показват на стабилен напредък в изпълнението на препоръките. Миналата година три показателя бяха а, счетени за приключени. Стъпките в областта на правните норми включват нова агенция за борба срещу корупцията, нови правила за вътрешните проверки и промени в мерките за борба срещу корупцията. Докладът потвърждава, че България е продължила да работи по приложението на препоръките, направени миналата година и е напреднала допълнително, включително и по препоръките по трите показателя, които останаха отворя миналата година и които са свързани с е, реформата на съдебната система и с корупцията. Е, заключението на Европейската комисия е, че определени недостатъци са коригирани и са предприяти мерки за а, подходящи реформи за бъдеще. Затова напредъкът на, Европе... на България по механизма за сътрудничество и проверка може да се счита за достатъчен, за да се смята, че България е изпълнила поетите си ангажименти. Това означава, че механизмът, бидейки преходен, може да бъде е, преразгледан, е, вземайки предвид е, възможностите, които могат да бъдат предоставени от нов всеобхватен механизъм за върховенството на закона. Препоръките по механизма за сътрудничество и проверка не покриват всички области, покриват само това, което е включено в поетите ангажименти при присъединяването на, Евро... на България в Европейския съюз. А, например, въпросите за медиите не са включени. А, в връзка с това, съветът за сътрудничество, който беше създаден в България, а, има способност не само да насърчи бъдещите реформи, но и да бъде добър партньор на Европейската комисия в бъдещата работа на България по приложението на реформите, покрити от механизма за сътрудничество и проверка. Други институции, разбира се, запазват своята роля, например Висшия съдебен съвет, на който има отговорност да заявява твърдо своята позиция в защита на независимостта на съдебната система – няма да навлизам в подробности е, по доклада, но искам да подчертая три конкретни ангажимента, които са поети от българските власти, които са подчертани в края на, доклад, края на доклада. Първо, чувствителната тема за отчетността на, генерал, на главния прокурор. България е писала на Венецианската комисия и е поел ангажимент да спазва нейните препоръки в ам, ам, рамките на Българската конституция. На второ място. Ам, въвежда се законодателство за изменяне на определени разпоредби, които създават проблеми с независимостта на съдебната система. И на трето място продължава сътрудничеството с съвета на Европа по рамката за борба срещу корупцията включително и по провеждането на разследвания. И накрая, процедурно, в този доклад комисията стига до заключение, че България е изпълнила ангажиментите, които е поела по, в момента на присъединяване. Това обаче не се разглежда като официалното решение. Сега трябва комисията да даде възможност на Европейския съвет и Европейския парламент да заявят своята позиция по въпроса. И тези становища ще бъдат взети прави от Европейската комисия преди официално да се преустанови действието на механизма за сътрудничество и проверка за България. Сега Румъния. През последния доклад, през 2018 година, бе стигнато до заключение, че има връщане назад в напредъка, особено що се отнася до влизането в сила на закона за съдебната система натиска, който се оказва на, върху съдебните институции и измененията, които се предвиждаха в наказателния кодекс. Темата беше обсъдена тук в парламента и бе, заключението беше подкрепено и от съвета. В резултат на това комисията направи 8 допълнителни препоръки, които се добавят към препоръките от януари 2017 година. За съжаление обаче тези препоръки не са изпълнени и освен това случилото се след месеци, в месеците след излизането на доклада допълнително са влушили положението. Комисията трябваше да предупреди румънските власти нееднократно, включително в едно по- широко обхватно писмо през май от тогава се е, виждат някои усилия за връщане обратно към по-положителни развития, но това не е довело до достатъчно резултати на този етап. Нито що се отнася до наказателния кодекс, нито що се отнася до назначенията в съдебната система. И така, препоръките от е, е, ноември 2017 година не са изпълнени. Е, и се потвърждава безпокойството на комисията. Има нови причини да се поставя под въпрос специалния отдел за разследване на магистрати. Най- няма също а, ясен знак, че властите в Румъния възнамеряват да се консултират с Венециан... Венецианската комисия. И допъл... има допълнителен натиск върху прокуратурата, върху Върховния съд, Конституционния съд обявява някои предложени изменения на правните норми за, некон... за противоконституционни, но ам, при тяхната корекция напредъкът е много бавен. Бавен е напредъка и по препоръките от 2017 година. Те са свързани и с яснота, консултации и сътрудничество. Ни има недостатъчно изпълнение на тези препоръки. В някои области системите свързани с възстановяване на средства и с разследване в случай на злоупотреби с обществени поръчки. Мерки е, са предприяти, но не са изпълнени препоръките на е, Европейската комисия. И така, препоръките, е, накратко, е, все още следва да бъдат изпълнени и ще продължим да работим в тяхно сътрудничество с румънските власти. Това е всичко. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Слит. Е, колеги, аз само искам да ви уведомя, че днес и утре в България вече е мисията на Венецианската комисия и тя се среща с всички заинтересовани органи по доклада, който току-що представи комисията. Е, сега пристъпваме към размяна на мнения. Поради проблеми с времето изказването на членовете на парламента не трябва да бъдат по-дълги от две минути. Започваме с координаторите. Госпожа Мецола, имате думата. Благодаря, господин председател групата на НП в е, Европейския парламент е, подкрепя заключенията на Европейската комисия във връзка с напредъка, реализиран от е, България по механизма за сътрудничество и проверка което на практика означава, че България успешно се справя с изпълнението на препоръките в по-голямата им част и механизмът трябва да бъде преустановен в тази си форма. Естествено, по-нататъчното наблюдение, което се предвижда вече в друга форма, ще е, насърчи България да постигне по-нататъчни успехи в е, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Е, редица са критериите, за които се установява през ноември 2018 година, още че те са в голяма степен изпълнени в задоволителна степен, но при всички положения е необходимо да се продължи с усилията в посочената посока, докато България напълно изпълни всички критерии. Заключението на комисията е, че успехите, които постига България, са много окоръжителни, че българските компетентни органи работят много усилено в желаната посока и в заключение ще кажа още нещо. Ако ние действително успеем да установим един много обективен инструмент за наблюдаване на върховенството на закона в конкретната държава член, ще можем естествено последователно, ежегодно да отчитаме и по-нататъчни успехи. В това сме убедени. Благодаря. Благодаря ви. Mrs. Zippel, you have the floor. Thank you, Chair. Госпожа Зипел, благодаря, господин е, председател. Е, е, става дума за механизма е, за е, сътрудничество и проверка. За двете страни, да, естествено, е, хубаво е, е да има един е, механизъм за наблюдение е, изобщо на върховенството на закона в държавите членки. В това отношение съм съгласна с госпожа Мецола. Е, не в тези две конкретни държави. Ние чрез механизма, повсеместния механизъм за наблюдение на върховенството на закона, всъщност ще направим излишни механизмите за сътрудничество и проверка. Ние подкрепяме това пред предложение да се прекрати с механизма за сътрудничество и проверка по отношение на България. Шенгенската а, а, законодателство не се покрива напълно с механизма за сътрудничество и проверка. Естествено, механизмът не наблюдава именно изпълнението на критериите по шенгенското аки двете страни, България и Румъния, изпълняват в крайна сметка в пълна степен още от декември 2018 година изискванията по шенгенското законодателство. Така че цялостното прилагане на шенгенското законодателство не зависи от механизма за сътрудничество и проверка. Ние смятаме, че там, където все още има нещо за довършване по отношение на шенгенското законодателство, двете страни трябва да бъдат насърчени, но ние смятаме, че ако изобщо ще продължи механизъм за проверка, той трябва да бъде много приятелски за всички държави членки. Мисис Страйк. Госпожа Страйк има думата. А, може би първо обнови Европа ще получи думата. Thank you. Um, on behalf of Renew uh, and since благодаря от името на Обнови Европа ще говоря първо на английски, а след това може би ще премина на румънски. Като координатор от името на групата мога да продължа там, където спряха моите колеги. Механизма на сътрудничество и проверка вече е доста дълъг. Е, междувременно бяха установени и е, моменти на е, така, забавяне или изоставяне, след това на моменти на бързи успехи. В крайна сметка и успехите постигнати от България и Румъния бяха в по-голямата си част задоволителни. Аз ще повторя това, което казаха моите колеги, които говориха преди мен. Хубаво би било да превърнем механизма за сътрудничество и проверка в един постоянен инструмент, който действа непрекъснато по отношение на всички държави членки по един партньорски начин. И аз много се надявам, че това действително ще стане колкото е възможно по-бързо механизма за върховенство на закона на европейско равнище, който да се отнася до всички държави членки, да се прилага по един и същи начин и в момента, в който механизма за сътрудничество и проверка всъщност стане излишен, естествено и въпросните две държави, които обсъждаме в момента, ще е, няма да се нуждаят от такъв механизъм. Те ще попаднат под в ресора на общия механизъм за върховенство на закона трябва съвсем и, и, ясно да кажем, че е, всъщност е, бихме могли да изясним въпроса за присъединяването към шенгенското пространство и изпълнението на шенгенското законодателство и от двете страни още днес, но аз се надявам, че ще го направим колкото е възможно по-бързо е, и ще установим един паневропейски механизъм. Благодаря. Yeah. Thank you very much. И сега вече вие, госпожа е, Трак, е, Стрък, е, да, благодаря. Благодаря и на комисията за презентацията и краткия преглед на оценката за България и Румъния ние може би няма нужда вече да го обсъждаме тук в средата на координаторите. Ние сме го правили нееднократно и сме съгласни е, е, има напредък, но по отношение на Румъния в момента като че ли има връщане назад. Имаше въпроси зададени от е, социалисти и демократи, от Обнови Европа, доколко е ефективен изобщо механизма за сътрудничество и проверка. То връщане назад, то няколко стъпки напред. Това беше един непрекъснат процес, който се повтаряше. Дали не трябва да извлечем съответните изводи от е, опита, който забрахме във връзка с механизма за сътрудничество и проверка и да преминем към този всеобщ, е, европейски механизъм за върховенство на закона за всички държави членки? И естествено, ние смятаме, че оценката по Шенген и оценката във връзка с механизма за сътрудничество и проверка са отделни въпроси. Благодаря ви. Сега минаваме към членовете на комисията. Мистер Блага. Да, аз дори съм începe най мулцуми домни директор. Благодаря ви. Благодаря, господин директор за представения от, ваш, от вас доклад. Поздравявам България за постигнатият успех. Същевременно искам да кажа, че вече изминаха три години, откакто румънците излязоха на улиците, за да изразят че има проблеми с сегашния режим. Сегашният доклад съдържа доста неща, които обаче не са съвсем точни. Не бива да забравяме, че имаме новоизбрано правителство в Букурещ, което пое публично ангажимент да спазва препоръките, които се съдържат в доклада по механизма за сътрудничество и проверка както и да се съобрази с препоръките на Венецианската комисия. Както казаха колегите, Румъния и България не са съвсем интегрирани в Европейския съюз, тъй като те не участват в шенгенското пространство. Аз се спомням като министр, министър преди години ние дадохме пример като държава, която буди уважаване, уважение и имахме добри практики по отношение на Шенген, въпреки това продължаваме да не сме част от това пространство. Всички казват, че няма връзка между МСП и Шенген, но всъщност такава връзка има на практика. И сега за Гуе мисис Дали. Thanks, um, President. Um... Аз съм против идеята да се категоризира държавите като функциониращи добре или не. Мисля, че има проблеми във всички държави членки, включително в моята собствена. Обсъждаме сега България и Румъния, но аз ще се огранича до България е, и мога малко да е, възража за това, че е постигнат стабилен напрезък е, и бих искал комисията да каже нещо повече. По отношение на медийната свобода и защитата на журналистите, знаете, че журналисти без граници казват, че има повече заплахи срещу журналистите и че тази професия става опасна. Има също прояви на тормоз, също прозрачността по отношение на средствата от Европейския съюз, които отиват за медии. Също сълскостопанските субсидии. Казва се, че това са средства, които отиват до фермерския елит. И друг пример е нещо, което, с което се занимах лично заедно с... Знаем, че има закупуване на жилища в Слънчев бряг. Също има измъкване на пари от хората, които обитават жилищата. Също те нямат изцяло защитени права на потребители нямат достъп до електроенергия. Има такива случаи в България и в Румъния. И непрекъснато се сменя името. Полицията не извършва нищо за смяна на това положение. И питам комисията, за мен като новоизбран депутат, какво мога да направя, за да помогна на тези хора, защото те нямат достатъчна закрила. Е, това е срамно. Благодаря ви. Госпожо Янчева, имате думата. Je vous remercie pour me donner ma parole. Euh, je vais parler en bulgare. Приветствам предложението на Европейската комисия да отпадне по механизма за сътрудничество и проверка, ние се надяваме да отпаднат и формалните пречки пред страната ни за пълноправно членство в Шенген. България има право да се присъедини към общото пространство без гранични процедури. Приемането ни в Шенген ще даде увереност на българското общество, че при изпълнението на критериите, валидни за всички страни членки, е възможно постигането на пълна интеграция в структурите на Съюза без двойни стандарти. В същото време достигането на демократичните принципи не е еднократен акт. България се нуждае от подкрепата на Европейския съюз с реални възможности за въздействие при констатирани отстъпления от тези критерии. Приветствам създаването на общ механизъм, нов съобщ механизъм за контрол, който да обхване всички страни членки. Но България е на първо място по корупция в Европейския съюз и проблемът се задълбочава. Това се констатира от изследователския център на Европейския парламент. А в доклада на Европейската комисия за България от юни тази година се казва, че българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати по дела за корупция по високите етажи на властта. Такива резултати няма. България е номер едно по корупция според годишния доклад на Transparency International. Следва да се подчертае и ерозиращата среда на свободата на медиите в България. Въпреки, че свободата на словото не е предмет на механизма за сътрудничество и проверка, медийната среда е от особено значение за независимостта на съдебната власт и справедливо прилагане на закона. В България се констатира драматично влушаване на медийната свобода през последните 10 години. Според Репортери без граница през 2006 година заемахме 34-то място, 2019 сме на 111-то място. Приветствам отпадането на мониторинга върху България. Той не постигна очаквания от българските граждани резултат. Но българите заслужаваме да отпаднат всички формални пречки за нашето пълноправно членство в Шенген. България не бива да бъде наказвана заради своите политици. Благодаря Благодаря ви, господин председател. Докладът на комисията е положителен за България и тук бих искал да подчертая, че всички ние, хора от различни политически партии, работихме и полагахме усилия той да отпадне. Той е дискриминационен по своя характер и доколкото се прилага само в две от държавите членки, а знаем, че проблеми с върховенството на закона има и в редица други. Освен това механизмът и не е ефективен, а в последните години се превърна в чиста формалност престана да се базира на обективни критерии, а често докладите по него се превърнаха в обект на предизборната риторика. Този механизъм беше създаден като преходна мярка за подпомагане на двете страни да наваксат с реформите в съдебната власт. За съжаление, <clears throat> в последствие той се превърна от технически инструмент в политически аргумент, който някои държави членки използват, за да блокират влизането на България и Румъния в Шенген въпреки многократните констатации от страна на Европейския парламент и на Комисията, че двете държави са изпълнили всички критерии, съществуването на този механизъм е удобното извинение да бъдем държани извън Шенген. Благодаря ви. Благодаря ви. Мистер Чуйдухаро, плиз. Uh, Excuse me. Thank you, Mr. President. My name is Chuhodaro. You learn it. Um, благодаря. Чуходаро, господин председател, ще си научим имената. Ще си изкажа на румънски. Поздравяваме българските си приятели за постигнатите успехи. Обаче бих искал всички да се третират равнопоставено. Това е механизъм въведен през 2007 година. Той е технически по своя характер и е устарял. Е, той е формален и сме изпълнили формалните е, му изисквания. Всъщност бяхме ги изпълнили още през 2009 година. В доклада си Европейската комисия казва, е, че просто не възнамерява да третира равнопоставено всички на практика. За какво става дума? Все повече гласове се чуват че данните в доклада всъщност са погрешни. Трябва да се преразгледа този доклад. Трябва да се коригира. Тук ще цитирам Румънската конституция. Равнопоставеност. Всички се третират равнопоставено. Защо се критикува Румъния за проблеми с равнопоставеността? Ние сме отворени към Европа и смятаме, че ще постигнем успех. Обединени в многообразието, това е мотото на Европейския е, съюз. Трябва такъв механизъм да има за всички. И така, кога ще влезе в сила новия механизъм и ем, кога ще се преустанови този? Благодаря, господин Терес. Thank you. I rather speak in English because... Благодаря, ще говоря на английски. Тъй като има все пак някои детайли е, и нюанси, които бих искал да е, бъдат съвсем прецизно предадени и затова ще, ги, е, ще говоря на английски. Политическия, техническия доклад е, естествено са е, много грижливо подготвени и ние ги следим грижливо. От много години помагани са, се за напредък в борбата срещу корупция в Румъния и също времено за подобряване на живота на всеки е, румънски гражданин. Но какво наблюдаваме? Непрекъснато е, увеличаване е, на нарушенията, поне е, е, така се твърди в е, доклада. Е, има технически грешки, има е, заключения обаче, които очевидно е, поставят под съмнение обективността. Е, е, през ноември 2018 е, докладът за проверка и сътрудничество посочва, че 2396 магистрати са били осъдени за корупция. Това е погрешно, това е грешка. Е, само всъщност 7000 са магистратите в Румъния и един неголям процент в Румъния на практика не е корумпиран. Можем да кажем, че около 40% от хората, които са на ръководна длъжност, действително са обвинени в корупция. Има, освен това, твърдение, че в някои определени професионални групи Става дума за а, някои а, а, така, провинения или нарушения, които говорят за корупция, а, включително и в а, а, средите на армията. Всичко това а, а, е, е, подлежи на съмнение. И а, е, ние го поставяме под въпрос. Смятам, че това не са а, единствените грешки в този доклад. Аз смятам, че трябва да бъдем действително разтревожени за начина по който се анализират а, а, фактите и а, как, за това как точно действат а, съответните служби. на. Нима можем да поставим под е, въпрос е, решения, които са взети в съответствие с Конституцията на държавата и, и са признати от Конституционния съд. Е, струва ми се, че в никакъв случай не можем да се осваняме единствено на този доклад. Благодаря. Мисис Пурек. Госпожа Пурек. You, uh, Благодаря, господин председател. Механизмите за България и Румъния всъщност са преходни мерки. Предложението да се прекрати механизма за България и да се премине към един всеобщ механизъм за всички европейски държави членки, означава, че на практика е, всички държави членки ще бъдат е, обект на е, един мониторинг за върховенството на закона. Това е нещо, което ние поздравяваме, господин. Благодаря, господин председател. Първо няколко думи като общ принцип. Навсякъде има нужда от целоплатно наблюдение на основните принципи на правовата държава това число и е в България и в Румъния. Но заедно с това има нужда и от целоплатен механизъм, наша съюз, до всички държави на Европейския съюз. Второ, досегашният механизъм беше прилаган само на парче и той имаше много ограничителен характер, както по отношение на инструменти, така и по отношение на териториалния обхват. Както знаем, той беше прилаган само за две държави – България и Румъния. Трето, явно е от няколкото дискусии в комисията Либе и в други дискусии в различни формати, че има необходимост от механизъм, който да наблюдава върховенството на правото, свободата на, на, на медиите и всичко, което проистича от това като демократични принципи. Този механизъм към настоящия момент показва своята неефективност и задълбочава различията между едни и други държави в Европейския съюз. Ако има такъв всеобхватен механизъм, той до голяма степен би предпазил и активирането на член 7 от договора за Европейския съюз, защото тогава вече Европейската комисия ще има инструмент в своите ръце. И с много ясни индикатори ще може да покаже къде се, къде се нарушават основните демократични принципи и ще има възможност да алармира много по-рано от това. С това решаваме един голям политически проблем. Ясното разделение между източна и западна Европа. Затова аз приветствам решението а, за създаване на един такъв механизъм, който да наблюдава по хоризонталата на база на ясни демократични принципи всички държави в Европейския съюз. Благодаря ви. Позволете ми и аз да кажа няколко думи. Уважаеми колеги, напълно подкрепям заключението на Европейската комисия, че постигнатия напредък по механизма за сътрудничество и проверка е достатъчен, за да се изпълни ангажиментът на България, поет при присъединяването ни към Европейския съюз. Радвам се, че докладът от тази година ясно отчита значителния напредък в изпълнението на всички показатели по мониторинговия механизъм. Независимост на съдебната система, правната рамка, продължаване на съдебната реформа, борбата с корупцията на високо ниво, на местно ниво и по границите, а също и борбата с организираната престъпност. Взети са предвид всички усилия, които положиха както българското правителство, Народното събрание, така и българските магистрати и правоохранителни органи. Многократно сме призовавали да се сложи край на този двоен стандарт спрямо България и Румъния. Докладите отдавна изчерпаха положителния си ефект и през последните години се използват единствено като инструмент за политически атаки срещу България и Румъния. За 12 години така и не стана ясно колко милиона евро струва мониторинговите доклади на европейските данъкоплатци и защо не бе въведен механизъм за проверка, който да обхваща равностойно и да оценява обективно всички страни членки. Свидетели сме, че проблеми с корупцията и върховенството на закона има в целия Европейски съюз, а и борбата с порочните практики далеч не е по-ефективна в други държави членки. Настояването на Европейския парламент да има ежегодни доклади за борба с корупцията и да се създаде общ за всички държави механизъм за върховенството на закона дълго не бяха вземани предвид. В заключение искам да подчертая, че България е изпълнила всички препоръки на Европейската комисия и че най-сетне трябва да се сложи край на механизма за сътрудничество и проверка за България. В тази връзка очакваме решителни стъпки от Европейската комисия по окончателното приключване на процедурата. Благодаря ви. И сега ще дам отново думата на комисията, за да отговори на поставените въпроси. Мистер Сейт, you have the floor. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички, които взеха участие в дискусията. Благодаря за коментарите. Нека да се спра първо на въпроса за Шенген. Комисията има съвсем ясна позиция по този въпрос и връзката между механизма CVM и Шенген. Това е една логическа връзка и тя трябва изцяло да бъде проведена. По отношение на процеса, ние знаем как възникна механизма за сътрудничество и проверка CVM е и какви бяха ангажиментите, задълженията исторически обословено беше началото, така да се каже, но сега вече сме на път да се сбогуваме с този механизъм. Има известни е, притеснения е, във връзка с е, ежегодното докладване на резултатите от проверката. Може би така, задачата на комисията ще бъде е, малко по-различна в бъдеще. Е, естествено ще се вслушаме във всички заинтересовани страни и ще проверим отново детайлите в е, докладите за напредъка е, така и така е, проверяваме всичко, което включваме като факти е, и е, по-нататък следват заключения на съвета. Заключенията са именно пример за това, което може да се нарече съгласие на всички участващи страни, включително и на Венецианската комисия е, по отношение на условията, мисля, че докладът за Румъния ще е, постави е, под въпрос някои от решенията на Конституционния съд. Конституцията е едно, резултатите от проверката са нещо друго. Естествено, тук става дума за проверка на критериите по механизма за сътрудничество и проверка. Във всеки конкретен случай се взимат конкретни решения, но в механизма за сътрудничество и проверка се изхожда най-вече от е, системните е, наблюдения, е, било за системни грешки или за системен напредък. Така че един друг инструмент би могъл да ни доведе може би до по-добри решения. Какви са условията е, по отношение на е, системното наблюдение на държавите членки? Комисията предлага за България в резултат на е, наблюденията си и проверките две неща. От една страна елементи, които е, вече са изпълнени и времено е, на второ място е, елементи, които ще продължат да бъдат наблюдавани под, във формата на нов механизъм или в нова форма. Много ясно е, че комисията отправя поглед към един нов механизъм, който вече ще бъде механизъм за наблюдение на върховенството на закона във всички държави членки, към един всеобщ механизъм. Една нова система, естествено, ще бъде обсъдена. Когато говорим за всеобщ механизъм за наблюдение, не означава, че ние ще наблюдаваме непременно по едно и също време, едновременно всички държави членки. Не, ще се ръководим от определени параметри е, за това как ще изглежда механизмът. Естествено, и свободата на медиите, и новия подход, и новия стил ще предполагат е, еднакви условия, еднакви критерии, но и определени ограничения, може би, ще отпаднат, които пък действат по силата на CBM. Така че аз се надявам, че е, в крайна сметка е, и е, Румъния в скоро време ще може да приключи успешно проверката по механизма. Господин Терекс поиска още веднъж думата. Една минута. Ще бъда съвсем кратък. Искам да прецизирам. Някои неща могат да бъдат с конституционен характер, но е, вие говорите за политика, е, конституция и демокрация. Нещата са свързани, естествено. Ако е, вие поставяте под въпрос определени решения, естествено можете да сезирате в конкретни случаи Конституционния съд и решенията се взимат там. Аз съм прав, когато цитирах е, неверни текстове в доклада и грешките. Демокрацията в е, всяка държава на Европейския съюз може да бъде подкопана, може да бъде успорена. Е, и по този начин, в крайна сметка, да се подкопае и конституцията или конституционния ред в една държава. Така че питам на каква основа се гради експертизата, върху която стъпвате във вашите доклади. Не става дума за оспорване на е, Конституционния съд, който има определени права във връзка с е, Конституцията – и съответствието с Конституцията. И така, има въпроси, които са от ресора на Конституционния съд и въпроси, които не са от този ресор и не са свързани непременно с спазването на Конституцията. В нашия доклад за напредъка, съгласно механизма за сътрудничество и проверка, не става дума непременно за конституционни въпроси и за съответствие с клаузите на Конституцията – да, колкото и пъти да поставяте въпроса, в крайна сметка ще получавате един и същи отговор по този въпрос. заключенията на съвета са решаващи. Е, това е, е мнението на всички държави членки и е, комисията вече се е произнесла също по въпроса. Това е всичко, което мога да кажа. И преминаваме към следващата. Преминаваме към точка 24. Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно проверката на пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген от Харватия. Скъпи колеги, следва презентация на Комисията за нейното съобщение от 11 октомври тази година относно проверката на пълното прилагане на достиженията на правото от Шенген от Харватия. Ще дам думата първо на представителя на комисията, а след това на всеки член, който желае да се изкаже. Господин Сейфарт, имате думата. Благодаря ви много. Добър вечер, уважаеми депутати. През 2015 година Харватия заяви, че е готова да започне процедура по оценка по Шенген по всички политики. След тази декларация за готовност от страна на Харватия започнахме процедурата през 2016 година. До средата на 2019 година оценката в сферата на защитата на данните, полицейското сътрудничество, визовата политика, шенгенската информационна система, огнестрелните оръжия и съдебното сътрудничество приключиха успешно. И комисията информира Харватия и съвета по този въпрос. По въпроса за външните граници, тук имаше повече наблюдения в процедурата по Шенген. Първата мисия по външните граници беше осъществена през май 2016 година, последвана от две допълнителни посещения от ноември и декември 2017 и второто от май 2019 година. Тези посещения Първите две бяха през 2016 и 2017 и те доведоха до констатации за не спазване. Третото посещение през 2019 година каза, че има изпълнение и че има напредък. Последното посещение от май тази година също потвърди, че някои от препоръките от предходните посещения все още трябва да бъдат изцяло приложени проекто доклада за оценката от май 2019 година представя положително становище от всички държави членки, които го подкрепиха на 5 септември в Шенгенската комисия. На базата на заключенията, които бяха направени от посещението през 2019, Харватия изготви допълнителни доклади за комисията относно изпълнението на плановете за действие, свързани с посещението от 2016 2017, както и допълнителни пояснения на 12 юли, 9 септември и 2 октомври, което означава, че всъщност на практика те почти ежемесечно докладваха за постигнатия значителен напредък. Позволете ми да навлязам малко по-големи подробности по въпросите, свързани с границите. Един от въпросите, който изискваше допълнително изясняване, се отнасяше до служителите по границите, граничните служители. По време на месечните отчети Харватия заяви, че персонала за граничен контрол по сухопътните граници е над 6305 съгласно първоначалното планиране. След като бъдат примахнати вътрешните проверки, може да има преразпределене на служителите Например, от границата с Унгария и Словения към границата с Черна гора. Освен това бяха направени препоръки по време на посещението през май за нуждата да се подобри наблюдението на сухопътните граници. Тук един от проблемите бяха, че въпреки, че всички елементи бяха на лице, Харватия трябва по-добре да осъществи връзка между техническите си възможности и използването на служители за граничен контрол и други ресурси, като се базира на оценка на риска. Още един въпрос, който беше забелязан, но това вече е осъществено от Харватия, както се вижда от месечните доклади. Така че един друг проблем беше свързан с по-нататъчното развитие на системите за техническо наблюдение по външната граница с Босна и Херцеговина и Черна гора. Харватия успя да финализира процедурите за обществени поръчки за мобилни автомобили с термовизия. На страница 6 от своите заключения комисията стигна до извода, че след като направи оценка на напредъка постигнат от Харватия след май 2019 година, комисията счита, че Харватия е предприела необходимите мерки, за да се гарантира, че необходимите условия за прилагането на Шенгенски достиженията на правото на Шенген по управление на външните граница са изпълнени. Харватия трябва да продължи последователно да работи по изпълнението на всички действия в тази област, за да могат тези условия да бъдат и в бъдеще изпълнени. Въпреки, че все още остава да се свърши известна работа, което е част от процедурата по оценка по Шенген, мерките, които са предприяти, са нужните мерки, за да се изпълнят условията. Нашата оценка е резултат 4 годишно наблюдение и оценка на непрекъснатия напредък, осъществяван от Харватия за присъединяване към Шенгенското пространство за свободно движение. На страница 14 препоръката беше изпълнена не само по отношение на външните граници, но и изобщо за всички достижения на правото по Шенген. Констатира се, че Харватия изпълнява всички необходими условия и че трябва да продължи да изпълнява действията, които са в ход, особено в сферата на управлението на външните граници. От наша гледна точка, сега прикаваме съвета да разгледа съобщението на комисията и да предприеме следващите стъпки. Благодаря ви много. Благодаря ви. Преминаваме към изказванията. Първо на координаторите. Мисис Мецова, благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на комисията за този много цялостен доклад и представяне на фактите по един много детален начин. Аз ще съм кратка. И Шенген разчита на това да се спазват много редовно, непрекъснато нужните критерии по външните граници. Това се осъществява и чрез партньорски проверки. Те са готови вече да се присъединят към Шеген. Те свършиха своята част от работата и трябва да го признаем. Харватия в Шенген ще допринесе за по-добро сътрудничество, ще защити в по-голяма степен външните ни граници и ще допринесе за реализирането на европейския ни проект. За социалистите, за социалисти и демократите, господин Тридал. Благодаря, господин председател. Аз работя в болница, в спешна помощ в един от, от румънските градове. Ще бъда кратка. Скъпа комисия, румънците, кога най-сетне Румъния ще стане част от шенгенското пространство? Реню. For the Greens, Mrs. Искам да благодаря на комисията за презентацията, както и за изготвения доклад. Бих искала да обърна внимание на управлението на външните граници във връзка с основните права, особено достъпа до процедури за обежище. Комисията може би знае или не, аз съм работила по най-добрите практики, свързани с отблъскването на хърватската граница за парламентарната асамблея, също националния омбудсман на Харватия, също отговарящия по правата на човека в съвета на Европа и други, също твърдят, че е много трудно за мигрантите да минат границата и ако успеят да пресекат, да стигнат до процедура за обежище. Кметът на Бихач многократно се е оплаквал за това, че специални сили от харватска страна са участвали в отблъскването на мигранти към територията на Босна. Това е нещо съвсем конкретно, не го виждам в доклада, разбирам го, разбира се, но за мен това поставя въпроса в каква степен е направена оценка и в каква степен е отчетен този факт. И формулирането за не спазване, за предизвикателства и така нататък, за мен е малко неясно. Ако погледнете на 14-та страница, там се казва, че ще, извинете, Казва се, че контрола по границите трябва да остане в пълно съответствие на изискванията. По-нататък на същата страница се казва, че Харватия трябва да гарантира, че тези условия ще продължат да бъдат изпълнявани. Така че въпросът ми е съвсем конкретен. Дали комисията в момента наблюдава или пък стига до извода, че сегашните практики за достъп до процедурата за даване на обежище от страна на харватските власти е съответства на Шенгенския граничен кодекс или пък задълженията по правата на човека с хартата и достиженията на правото на Европейския съюз в сферата на убежището. Това е много важно. Комисията също говори за нов механизъм за наблюдение може ли да обяснете малко повече по какъв начин този нов механизъм ще действа? Дали ще бъде прозрачен, в каква степен ще бъде независим и по какъв начин можем да наблюдаваме ситуацията, що се отнася до отблъскването на границата. Така че основният ми въпрос е дали изпълнява изискванията или не, ако не ги изпълнява, по какъв начин ще имаме гаранциите, че ще го направят в бъдеще или да е достатъчно да се каже, е, че това е решаващ е, критерий преди да се е, вземе решение за присъединяването на Харватия към Шенген. Thank you. For GUE, Mrs. Dali. Благодаря за Обединената левица, госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Толкова много въпроси, толкова малко време, толкова често се случва това. Има известни противоречия между изказванията на комисията и реалността на място. Въпреки, че комисията вече 4 години прави е, посещение на място и се вижда неизпълнение на много места, въпреки, че има доказателства достатъчно сериозни за изтласкване назад на границата. И въпреки това в доклада изглежда, че се дава зелена светлина. И така, какво се казва тук? Стига държавите членки да запечатат външните граници, могат да влязат в Шенген, независимо от това, ако, е, че се нарушават правата на човека на търсещите обежища. Тоест, Европейската комисия заявява официално, че това продължава да е предизвикателство, а, говори се за механизъм за наблюдение, но как функционира този механизъм? Кой участва в него? Какви са графиците? Кои служби на комисията участват в него? Как ще бъде формиран Европейския парламент? Как ще се действа? в отсъствието на такъв механизъм. На практика тук комисията казва, че някои правни задължения са по-важни от други. в крайна сметка, зачитането на основните права е сред тези задължения. Кои действия са взети предвид при е, оценяването на напредъка на Харватия по член 4 за управлението на границите. Ще изготви ли комисия конкретни препоръки за основните права? И следващата година при оценката на напредъка по Шенген ще се пребори срещу предизвикателствата, които знаем, че съществуват и защо изобщо трябва да се допусне да се а, присъедини Харватия а, при положение, че а, тези ангажименти не са изпълнени. Благодаря. Господин Рестлер. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за направената презентация за да може европейските граждани свободно да използват свободата си на придвижване. Хрватското правителство е изпълнило строгите критерии на шенгенското пространство. Наясно сме, че има обвинения, които някои неправителствени организации повдигат. И е, именно за това сме толкова доволни, че най-сетне единствения компетентен орган, който е способен да изготви обективна техническа оценка, потвърждава, че Хрватия е изпълнила всички строги критерии за присъединяване. Над 6000 хрватски полицаи защитават най-дългата земна граница на Европейския съюз. Е, и, заслужа, и Хрватия заслужава по-доброто включване в Европейския съюз. Тя е осъществява по-добър контрол на външната граница и е в интерес нема на Харватия, но и на целия Европейски съюз Харватия да бъде включена в Шенген. Благодаря, господин Маркварт. Ще говоря на немски, ако ми позволите. В интерес на Европейския съюз и на хърватските граждани е Хърватия да стане член на Шенгенското пространство. Но същевременно е в интерес на Европейския съюз ние да бъдем честни е, помежду си. И да кажем, да, действително има упреци, има критика от страна на неправителствените организации, но времено има и обективни оценки. Не, е, не става дума е, само за критика на неправителствени организации. Аз също имам критични бележки. Бил съм там на е, границата, виждал съм и, и хора, и съм разговарял с тях и знае, че има доказани е, стотици случаи, е, цитирани от неправителствените организации, в които е, е, на границата хората биват е, малтретирани, се, чупат им се костите, взимат им се е, GSM-ите и, и така нататък. Е, е, брутално се отнасят е, компетентните органи в Харватия към е, мигрантите, към онези, които желаят искат е, да потърсят обежище там и е, по този начин всъщност ги отказват от по-нататъчни опити. Да, смятам, че това е недопустимо, неприемливо. Така че не става дума само за твърдения на този или на онзи, както вие казвате, или на някакви организации. Става дума за ето, очевидци, аз съм такъв и съм видял какво става там е, на, в граничната зона и на границата. И най-важното по отношение на Шенген е да се изпълнят критериите. Е, и е, същевременно е, нещата са някакси объркани и неясни, понеже едните казват реалността е една, а другите казват не, нещата стоят по друг начин, спорят помежду си, а като отидеш на границата виждаш какво става. Е, и така, е, нарушенията на правата на човека представляват един голям проблем в Харватия. И когато Харвания е член на Шенген, е, и се присъедини към шенгенското пространство, искам да зная как, как ще изглеждат нещата на тази граница е, на Европейския съюз. Е, е, в крайна сметка аз съм видял нещата със собствените си очи. Нима става дума за друга реалност, нима става дума за въображение. Отново давам думата на комисията. Thank you very much. Uh, let me благодаря много. Ще отговоря на направените коментари един по един. Искам да започна от основните права, тъй като на това беше един от основните въпроси, които се повдигнаха. И по-конкретно, въпроса за изтласкването назад. в, оценка, в подготвянето на оценката е, Европейската комисия направи оценка как е изпълнила Харватия е, ангажиментите си поети при присъединяването, що се отнася до основните права. И комисията потвърждава в своето е, съобщение, че Харватия продължава да напредва в приложението на в защита на основните права. Що се отнася до от третирането на търсещите обежище. Обвиненията трябва да бъдат разследвани от хрватските власти и очакваме Харватия да проведе такива разследвания и да информира Европейската комисия. И комисията ще продължи внимателно да следи ситуацията. Трябва също така да не се забравя, че след като се вземе решение за пълно присъединяване на Хърватия към шенгенското пространство, Европейската комисия ще има възможност да прави необявени проверки за оценка за изпълнение на критериите по Шенген. По-настоящем обаче можем да правим само предварително обявени оценки, което разбира се и, премахва елемента на оценките, на, на изненадата при посещението ни на външните граници. Това означава, че реално ще се увеличат възможностите на комисията да наблюдава ситуацията. Не искахме да чакаме твърде дълго. Именно за това по искане на комисията се създаде механизъм за наблюдение – за да се е, проверява до каква степен контролът на границите спазва международните ангажименти на Европейския съюз, основните права и правата, свързани с правото в областта на беженците в Европейския съюз. През декември 2017 година прехвърлихме на Харватия 6 милиона и 800 хиляди евро, за да се въведе този механизъм за наблюдение, така че всички мерки на всички външни граници да са пропорционални и да спазват основните права. Този механизъм за наблюдение има три основни цели. Първо, наблюдението на поведението на полицията на място а, при срещите и с а, нередовни мигранти, търсещи обежище. Тези проверки се правят в присъствие е, на ВКБ ОНЕ и е с представители от вътрешния контрол от, от Министерството на вътрешните работи. Друг важен въпрос е обучението, за да се промени отношението на хората да разберат те, че, мигранти, е, че мигрантите са хора е, е, и хората, които имат нужда от международна закрила, трябва да бъдат третирани по коректен начин. И това е втория компонент на този механизъм за наблюдение, за който са предоставени 6 милиона 800 хиляди евро. Обучението се провежда отново от ВКБОН и от различни организации на гражданското общество. Но става дума не само за обучение, става дума за стандартни оперативни процедури, които се разработват съвместно с представители на Хрватската гранична полиция, ВКБОН и на Хрватския правен център. И накрая още един елемент – е сътрудничеството на хрватските власти с организациите на гражданското общество. Чрез различни семинари, кръгли маси, за да може да има размяна на мнение. Смятаме, че този механизъм за наблюдение, който създадохме от декември миналата година, предоставя възможност за независимо наблюдение на дейностите, които се провеждат от хрватската гранична полиция. И накрая, механизма за наблюдение се допълва и от протокол между Хрватското министерство на вътрешните работи, ВКБОН и Хрватския правен център за наблюдението на тези служители. Тоест има паралелно наблюдение на европейското финансиране беше от решаващо значение, за да се постигне практическо сътрудничество, обучение и наблюдение. Това е, що се отнася до основните права. Що се отнася до въпроса за Румъния и България, позицията на Европейската комисия е известна на всички ви. Както беше подчертано нееднократно и от комисаря Врамополост, е важно всички държави и членки – на Европейския съюз, които са изпълнили критериите за присъединяване към Шенген, да бъдат допуснати в Шенген и да се премахнат контролите на вътрешните граници. Затова позицията за присъединяването на Румъния и България към Шенген на Европейската комисия е напълно ясно заявена. Според Европейската комисия и двете страни са напълно готови да бъдат включени в Шенген. От тук нататък решението за включването им е политическо. То трябва да бъде взето единодушно от всички европейски държави членки. Това е, що се отнася до Румъния и България. Покрихме основните права. Благодаря ви много. Госпожа Дали, разполагате с една минута. Тъй като ни остава още малко време, не мисля, че получих достатъчно подробен отговор. Бих искала да поискам повече информация за това, кога е създаден този механизъм за наблюдение и как конкретно работи. Казахте, че не и Хрватски правен център са включени. Обаче, какво означава това? Има ли централен орган за наблюдение или как работят нещата? Просто се раздават пари на различни групи колко полицаи са били обучени, как знаете, че действително са били обучени, кой е контролирал тези, провеждането на тези обучения. Защо? Е, проблемът е, че комисията е признала, че има проблем при изпълнението на е, критериите за спазване на правата на човека. Този правен критерий не е изпълнен, а пък комисията казва, че Харватия вече може да се присъедини. Това според мен е неправомерно. Е, всички изисквания са е, еднакво важни. Това изискване не е изпълнено. Е, дайте ни повече информация за този механизъм за наблюдение и кога са дадени парите за него. Благодаря, господин Марклайт. Една минута. Ще се опитам да бъда кратък. Не искам да хвърлям вината на отделни полицаи но това, което а, научих от хората, не съм го видял с очите си, е, че има много сериозен политически натиск на, върху граничната полиция. И за това искам да разбера, има ли някаква информация за последиците за гранични полицаи, когато те нарушават правата на хората или когато ги изтласкват. Или има по-скоро последици за полицаи, които отказват да нарушат закона. Благодаря, господин Веслер. Една минута. Кратък коментар. Един кратък допълнителен коментар. Става дума за сложна правна и техническа оценка, която е проведена на място, която е отнела много месеци и която е потвърдила техническите подобрения въведени от хрватската прави... полиция и хрватското правителство. Не трябва да се политизират нещата. Става дума за техническа оценка. И тя отне доста време. Госпожа Стрейк, една минута. Благодаря, съгласна съм с последно изказали се колега. Не трябва да се политизират нещата. Въпросът са фактите. Бях впечатлен от това, че има голям разлик между заключенията на институциите, а именно Националния омбудсман, Агенцията за основните права и други, аз ги изразих по-рано, и позицията на националните власти. Ето, казахте, не ви се позволява да, да правите проверки без да сте предупредили предварително. Е, в такъв случай как може да стигнете до заключение, че действително има подобрение и че ситуацията е, е почти е, е, е, такава, че да може да се твърди, че е, е, е, Хрватия е близо до изпълнението на този ангажимент. И ако има такъв механизъм за наблюдение, който казахте вече функционира почти година, какви са резултатите, какви са заключенията от неговото функциониране и как може да се получи е, информация възоснова на този механизъм за наблюдение. Благодаря. Благодаря, господин Сефар. Две минути. Thank you. Благодаря. Проекта за е, спешна помощ започна през септември 2018. Той трае 14 е, месеца до е, края на октомври. С един месец всъщност бе удължен проекта, така че все още не е приключил. През април 2019 започна другият механизъм за наблюдение и Както ви казах, има известно удължаване. Е, имаше и е, среща е, по тези въпроси. Напредък за прогреса бе подготвен. Най-вероятно след няколко седмици ще бъде публикуван и ще знаем повече за резултата по проекта. Комисията ще трябва да е, представи допълнителна детайлна информация във връзка с окончателния доклад на комисията. Каква е гледната точка и каква е позицията на комисията? Ние е, действително не сме там на място, но механизма за наблюдение, е, който се прилага по отношение на Харватия, включва и редица международни организации, неправителствени организации, които работите на място. И всичко това ще прочетете в е, окончателния доклад. Е, санкционирането на служители е, на хрватската държава всъщност не е от компетенциите на комисията, а на хрватската държава именно на дебата по тази точка и преминаваме към точка 25 Any other business? No questions. следващите заседания на комисията са на 11 ноември 2019 година от 15.00 часа до 18.30 тук в Брюксел и на 12 ноември 2019 година от 9 00 часа до 12.30 и от 14.30 до 18.30 часа отново тук в Брюксел. Благодаря ви.